So, Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, започваме работа. Искам да поздравя сред нас още двама колеги, които ще участват в заседанието. Колегата от Мандън и колегата Ван Хал. Сега е 9.05 и трябва вече да започнем, защото имаме доста наситена програма за днешния ден. Първо, искам да съобщя, че освен естонски и малтийски, разполагаме с всички езици в езиковия режим, също и харватски за сряда и четвъртък след обяд. Второто съобщение на 28 т.е. днес, ще се състои работна група от 12 часа и 30 до 14 часа и 45 минути в сграда ПАС п 7 c 05 Health Economics е заглавието и тази работна група ще бъде председателствана от Клемър Бурбът и Ханес Петър. Очакваме днес група от посетители. Това е третото съобщение, което искам да направя. Осем журналисти, които днес след обед ще посетят е, нашата комисия от 15 до 18.30 часа. Те са тук по покана на колегата Йоланта Хюпнер. А утре ще имаме на посещение студенти от трети, и четвърти курс на Ален Ланштайт университет за приложни науки – това е университет от Нидерландия. Имаме също и десетима практиканти от е, главна дирекция Санко. Четвъртото съобщение, което искам да направя – във връзка с е, делегацията на Европейския парламент за Южна Азия. Те ни поканиха утре в 11 часа и 30 минути до 12.30 да участваме в заседание. Ще става дума за КОП 18. Това ще бъде обмен на мнения и знам, че Утре има гласуване, е, ще има и дебати, обаче би било добре, ако от отделните политически групи бъде освободен по един човек, за да участва в това заседание, в дискусията, която ще се състои там. Така, сега преминаваме към приемане на дневния ред. Той ще бъде прият без изменения, вероятно утре ще има изменение. Сега по точка 3 нямаме да гласуваме нищо и минаваме към точка 4. Подготовка за СИТЕ СКОП КОП 16. Днес имаме гост при нас, господин Жан Санклон, който ще говори за състоянието на дейността по тази тема и Очаквам с интерес това, което вие ще кажете. Искам да ви приветствам с добре дошъл в нашата комисия. Much, Благодаря, господин председател, Добро утро на всички. Благодаря за това, че ме поканихте е, да присъствам на разискванията ви днес сутринта. Искам също да благодаря от името на секретарията и общността по конвенцията ЦИТЕС за изключителната подкрепа от страна на Европейския съюз във връзка с изпълнението на нашата конвенция чрез усилията на 27-те държави членки, но и от страна на институциите, особено в лицето на Европейската комисия. през март месец следващата година ще бъде проведена 16-та среща на страните. Е, това ще съвпадне с годишнината на конвенцията. Е, приемането и беше през март 73 година във Вашингтон на световната конференция, организирана от правителството на САЩ. И за това е, в някои части на света тя е известна като Вашингтонска конвенция. Следващата ни среща през март месец ще е изключително важна е, за съдбата на е, различни видове на нашата планета, способността им да оцелеят е, в естествени условия. В момента сме в най-тежката криза на незаконно избиване на слонове през последните 20 години заради слоновата кост. Също така има увеличаване на броя на убитите носорози в Африка, в и В 2007 година носорозите убити в Южна Африка са били само 17, миналата година са били 448, а тази година само до сега са 550 сега вече почти е професионално организирано браконьерството. Има престъпници, които участват в тази дейност, бунтовническа милиция. В Кения, например, 10 рейнджери бяха убити а, от хората, които охраняват а, популациите. А, корупират се правителствата, въртят се престъпни пари, така че има много, много въпроси, които трябва да се разискват на срещата 16-та поред на държавите страни по конвенцията, за да се предотврати по-нататъчното избиване на тези прекрасни видове. Ще има и много други теми в дневния ред особено във връзка с морски видове и дали някои видове акули трябва да бъдат поставени в приложното поле на конвенцията. Също така и някои други видове ще бъдат разисквани. Всъщност СИТЕ се превръща в една глобална конвенция за търговия, включително с застрашени видове. И а, някои въпроси, свързани с дървесината, ще бъдат а, разисквани. А, отделни видове дървесни, които може би трябва да бъдат поставени а, в приложното поле на конвенцията. А, Въвеждането в море трябва да бъде финализирано като дефиниция. Ако не бъде а, изработена до край тази дефиниция, ще ни е трудно да работим по списъка на а, акулите, защото те с, могат да бъдат а, видени и уловени най-вече в открито море. Така че а, списъка на морските видове, в частност акулите, ще зависи от тази дефиниция. Сега, а, общия механизъм за околната среда. А, глобалният фонд за околната среда трябва да включи конвенцията СИТЕС, нещо, което не е така в момента, тъй че страните по конвенцията не могат да търсят подкрепа от този фонд за изпълнение на задълженията си. И за това страните трябва да преценят дали механизма трябва да бъде открит към конвенцията, така че да стане възможно отпускането на финансова помощ за страните по тази конвенция. Също ще говорим за съответствията, ще преразгледаме стратегическата си визия. И е, също тъй е, ще обсъждаме е, целите от е, Аячи. Всъщност е, всички конвенции трябва да бъдат приведени в съответствие една с друга от към изпълнение. Е, ще е, се занимавам с Международния консорциум за борба с престъпленията срещу дивата природа, Световната митническа организация, Световната банка и Интерпол също ще присъстват на тази среща, за да се обсъди координираната подкрепа за националните органи в борбата им специално с организираната престъпност в тази сфера. Така, господин председателю, мога да кажа, че по много причини тази среща ще бъде от голямо значение. Има доста предложения за включване на нови видове в пределите на защита по конвенцията. Това ще засегне начина на нейното функциониране и е, фонът е, е, такъв какъвто го описах. е, расте незаконната търговия, расте незаконното избиване на видове, които имат всъщност иконична стойност, ако мога така да се изразя за международната общност. Благодаря, господин председател. Конференцията ще се състои от 3 до 4 март и стана ясно, че до тогава трябва да се свършат много неща. Парламентът ще отправи питане към съвета и комисията, ще подготви резолюция в тази връзка. А тук са, са спонсорите на тази проява. Давам думата сега на Рихард Зебер. Благодаря, господин председател. Аз искам да се извиня. За съжаление, искам да посоча, че нямах възможност да присъствам на тази проява. Искам да посоча, че трябва да погледнем цифровите данни и възоснова на тези цифрови данни става ясно, че много видове са силно застрашени. И е, за това участниците в тази конференция трябва да поставят ясно искане за изпълнение на договорните условия. Аз мисля, че фактът, че ние имаме прозрачност при вземането на решения и ясно посочваме кои държави са за включването на даден вид в списъка, трябва да бъде публично. Така че Тайното гласуване трябва да бъде по-скоро изключение. Аз мисля, че това е много важен момент, който трябва да вземем предвид онези държави, които са против. Трябва ясно да кажат това пред обществеността, така че по този начин можем да повишим политическия натиск. Освен това, имаме и финансови средства за тази цел, за да можем да изпълним тази дейност. Става дума за програмата КНЛС за контрол на незаконен лов на слонове и трябва ясно да отхвърлим е, приложение 1 и е, приложение 2 или по-скоро преместване на някои видове от едното в другото. А сега по отношение на морската политика Е, там има изключителни зони и е много важно да се посочи, че ние трябва да се опитаме да въведем общи правила. Смятам, че това ще бъде и централна тема. Морските е, дълбини все още не са достатъчно изследвани и са необходими данни. Трябва да се опитаме при акулите да е, постигнем необходимия статус. Аз мисля, че от наше име държавите членки биха могли да поставят високи стандарти и трябва да оставим на следващите поколения земята в добро състояние. Благодаря. Колегата Карен Каренбак за групата на социалистите. Искам да благодаря на всички благодаря и на спонсорите, искам да посоча пред Рихард и пред Есте, че а, ние в рамките на настоящата резолюция, предвид а, а, разходите за превод, бяхме а, ограничени, освен а, измененията. Имаше и много изменения. Искам да посоча, че до декември имаме още време и е, те трябва да бъдат включени тези допълнения до декември. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин Сканен, за направения от вас увод. Аз също искам да благодаря на колегите за невероятното сътрудничество в съвместната ни работа по резолюцията, с която ще излезем. И на последно място само по изброяване искам да благодаря на Яна за огромния и принос към тази резолюция. Няма да повтарям това, което и господин Сканел и някои колеги вече казаха, колко Важна е срещата на страните по конвенцията в Банкок следващата година. Е, значението за много видове е, дървесни и морски. Е, прозрачността е нещо, което беше споменато и от други колеги и това е от основно значение. Ще кажа нещо конкретно обаче. Много бързо расте контра, е, драконьерството в е, света. Е, само от 17 незаконно убити носорога през 2007 година, както каза представителят на секретарята на конвенцията, тази година имаме 550 и Виждаме, че това се превръща бързо в един раздел на международната организирана престъпност. Ние не се борим с някакви инцидентни убийци, а с международно организирани престъпници. Всяка година този пазар носи десетки милиарди долари, т.е. той е огромен. Много бях впечатлен от речта, изнесена преди три седмици от държавния секретар на САЩ Хилари Клинтън. И искам да потвърдя и да подчертая, че е, това бе реч на дър... от Държавния департамент, а не от Министерство на околната среда. И в нея е, беше е, очертан като нетърпящ отлагане проблем е, браконьерството престъпленията срещу дивата природа. Това води със себе си огромни проблеми, включително такива с сигурността в много региони на света. Проблеми с здравето. Всъщност тази тема е много по-обширна. Тя не се изчерпва само с изчезването на един или друг вид. Затова е от основно значение и Европа да интензифицира усилията си. Е, не само е, нашият е, драг комисар Поточник се бори с престъпленията с дивата природа, но и госпожа Аштън и други компетентни лица трябва да се заемат с този проблем и да направят всичко, което е по силите им, за да го решат. След като похвалих Хилари Клинтън, трябва а, да отправя и критика до някъде към Съединените щати. Тя а, спомена, че а, незаконната търговия с животински а, а, видове и растителни видове а, след а, незаконната търговия с оръжие и търговията с наркотици а, идва на трето място, само че за борба с наркотиците само в САЩ годишно се а, изразходват 50 милиарда долара. Ако сравните това с, с сумите, които се изразходват за борба с незаконната търговия, с А, дървесни, растителни и животински видове. Тук говорим за трохи. Значи тя спомена няколко стотин хиляди долара годишно в Съединените щати. Това не може да се сравнява. И за това мисля, е, че Съединените щати и всички ние трябва да насочим парите на там, където са необходими. Не става дума само за борба с международната престъпност, а и за това да се опитаме да убедим в частност Китай и страните в Юго-Источна Азия да работят за снижаване на търсенето а, на продукти от носорог, от тигри и от какво ли не още, защото това е огромен проблем. Хората се замогват а, да имате предмети от слонова кост, от рогове на носорози, се превръща в белек на благосъстояние в средната класа в страните в тази част на света. Така че там трябва много да се работи. Искам а, да а, попитам Джон Сканлон, дали Сайтес има какво да направи в тази връзка, да допринесе. Е, може би превенцията е още по-важна в това отношение, отколкото самата борба с престъпността. Интерпол, да, е, той има огромна роля, но капацитетът им е много ограничен. А, преди няколко години а, говорих с единствения човек там, който отговаряше за борбата с а, тази незаконна търговия в Юго-Источна Азия. Сега той има още няколко други колеги. Може би а, нашият гост ще отговори е, но капацитетът е голям проблем. Имам и въпроси към комисията. Какви са плановете на комисията е, да интензифицира усилията си за борба с престъпленията, насочени срещу дивата природа? Е, това е нещо, което излиза извън тесните предели на Генерална дирекция околна среда и се прелива в други отрасли. Готови ли сте е, да атакувате, така да се каже, проблема е, съвсем сериозно. Благодаря от името на Зелените Бас Райхард. Благодаря, господин а, е, председателю. Благодаря, господин Сканлен. Ето тук седя. Благодаря за вашето въведение. Извинявайте, че малко закъснях, но съм съвсем сигурен, че много добре сте въвели колегите в значението на конвенцията СИТЕС. В нашия парламент имаме отношение към темата. Изиграли сме всевъзможни роли в укрепване на ролята, повишаване на степента на амбиция на Европейския съюз на тази арена. Няма да повтарям казаното от колегите, които току-що, които току-що се изказаха. Защото, е, както виждате, в нашия парламент има надпартийно мнозинство и сътрудничество, насочено към това позицията на Европейския съюз в Банкок отново да бъде на необходимата амбициозна висота. Това, на което искам да акцентирам е как да гарантираме, защото Европа да изиграе ролята си в Банкок. И от тук имам въпрос към комисията – ще бъдем ли готови своевременно този път да направим така, че когато е прозрачно гласуването, надяваме се, че то ще стане прозрачно, вместо да е тайно, Европейският е, съюз да е сигурен, че на, привлякал а, е, съюзници. А, е, бях на Доха на миналата конференция и беше огромно разочарование да се гледа как Европа а, настоява а, за привличане на всевъзможни видове а, в приложното поле на конвенцията, но изгубихме почти всичко, което искахме. Защо? Защото другите а, страни по света бяха по-добре подготвени от нас. Да, ние искахме за червения тон да отстоим позицията си. Е, ние като европейци е, знаем е, колко са разделителните е, линии между нас е, и успяхме е, да постигнем единна позиция почти в деня на откриване на конференцията, докато е, другите страни пристигнаха с подготвена позиция и това беше мъчителен процес за Европейския съюз. За кулите също така е, е, ни биха просто. Е, защо? Защото Европейският съюз се бореше да постигне единна позиция, докато от други страни пристигнаха е, с готова позиция, готови съюзници в лицето на Китай и Япония и Европейския съюз е, се бореше с това сам да се изработи позицията. Е, значи, когато ние излязохме с обща позиция, другите не бяха готови вече да я възприемат. Ще си свършим ли този път на време работата? Ще си напишем ли на време домашното? Какво ще се направи, за да може нашата позиция да бъде споделена и от други страни? Това е за мен големият проблем, който трябва да бъде поставен. И съм много любопитен какво ще ни каже комисията в тази връзка. За това как ще си усъвършенства стратегията и какво е научила комисията от предишната среща на страните по ЦИТЕС в Доха? Това е основният въпрос. Естествено, е, за останалите неща ще се стремим към всевъзможни изменения във връзка с различни видове, изменения към резолюцията. Аз съм убеден, че ние като парламент можем да изработим добра резолюция. Това вероятно не е същинският проблем. Може би същинският проблем е как да а, осигурим следване на тази резолюция и по-голям успех в Доха. Благодаря. Благодаря на вас, Айкхот. Това е проблемът. Много често организацията, теорията, практиката куца. Следващият е Петър Фонданен. Eh, Благодаря, господин председател. Благодаря на генералния секретар за това, че ни въведе в проблематиката. Мен най-много ме интересува темата за убийствата и нараняването на животни, например носорозите. Борбата с това явление през последните години всъщност нямаше ефект. Има добре охранявани е, паркове за съхраняване на живо резервати в Южна Африка, но те са малко, те са единици. А иначе търговията с рок от носорог продължава да се а, разширява. Дори пазачите в резерватите понякога губят живота си. Така че трябва да действаме по-концентрирано. Свикнали сме да приемаме обширни резолюции, съдържащи много точки. Нека този път да се ограничим до една-две важни точки. Мисля, че това, което споменах, всъщност е основната болка – на раняването или убийството на животни. Това е най-важното. Нека да обявим 2013 година в година която, е, през която ще се занимаваме с тази най-важна тема. Току-що беше споменато какво се прави в САЩ. В САЩ се дават много обещания. Оттам чуваме много обещаване. Обещават обаче да се борят а, с, търговията с наркотици, търговията с оръжие и това е техен приоритет докато екопрестъпността, браконьерството и така нататък са по-второстепенни проблеми за тях. А ние трябва да намерим по-сериозни, по-големи партньори, които да ни подкрепят в тази борба. За това пледирам аз. Искам да попитам генералния секретар, има ли някакви положителни е, тенденции в борбата с такива браконьерски явления? Може би вие ще споделите някаква светлина в е, тунела. Може би аз съм прекалено черноглед. Кажете ни нещо. Карл Шлютер сега. Благодаря. Съгласен съм с написаното в резолюцията. Много се радвам, че има отразяване в нея на някои бързо растящи проблеми, особено след като успяхме да забраним търговията с акулови перки е, най- е, се радвам, че успяхме да включим и мантата. Благодаря е, за това, че работим в тази посока. Виждаме, че терористи, престъпници сега се движат на територията на цяла Африка, за да е, избиват животните и да финансират терористичната си е, дейност. Дори страни с много пазачи, е, назначени да пазят животните, не могат да се справят, защото тези пазачи са изправени с паравоен... срещу паравоенни образования. И а, е, освен а, е, да а, е, следим какво става в а, Афганистан, а, може би трябва да пренасочим сили към Африка за борба с а, браконьерите. А, също така би трябвало да се. А, инсталира необходимата технология, необходимото оборудване, за да се е, следи движението на хора е, на съответната територия. Това ще помогне за спасяването на слоновете или на другите видове. Давам думата на представителя на комисията, моля. Um, morning, Добро утро на всички. Благодаря за интереса, който проявявате към е, конвенцията СИТЕС. Всички сме съгласни, че това е много важен акт и е, сравнително резултатен международен е, механизъм е, за опазване на видовете и укрепване на устойчивата търговия. Правилно е да се каже, че Европейският съюз е бил много активен до сега в подкрепа на изпълнението на тази конвенция и трябва да продължи да бъде така активен, защото има доста трудности. Няколко пъти се говори за тази криза с браконьерството. Комисията, както знаете, е в процес на изготвяне на решение на съвета. Неодавна започнахме вътрешните допитвания за това решение и в крайна сметка то ще определи позицията на Европейския съюз на срещата на страните по конвенцията. Рано е още да се говори в детайли за този проект. Е, е, ние тъкмо сме започнали е, разискването му във вътрешен порядък, но мисля, че уместно да се откроят три основни елемента, които ще присъстват в него. Първо, искаме да се гарантира пълноценното използване на конвенцията за мор... защита на морските видове. Вие вече неколкократно споменахте акулите – мисля, че това е важен повод да се насочи светлината на прожекторите към някои от тези видове и смятам, че Европейският съюз ще се умее да се съюзи с някои латинс, от Латинска Америка а, в тази връзка. Това е доста по-добре, отколкото на срещата преди три години. Има доста а, съвместни а, идеи, да кажем, когато става дума за кулата чук. Втората ни цел ще бъде конвенцията да стане по прозрачна. Вече беше засегнат въпроса за тайното гласуване. Смятаме, че несъразмерно се използва тайното гласуване в момента в механизмите по ЦИТЕС. Е, много лесно е да се е, проведе едно гласуване тайно, да се поиска такова тайно гласуване. Е, не само Европейският съюз ще се стреми към по-голяма прозрачност, но и други страни, например Мексико. Uh, така ще станем още по-амбициозни. Третият елемент е да не се допускат конфликти на интереси в комитетите които работят по СИТЕС. В момента а, няма никакви правила, които да пречат на разразяването на такива конфликти на интереси. И а, ще имаме предложение те да бъдат осуетявани от тук нататък. Естествено, а, има и друг приоритет за нас. А, изпълнението и санкциите а, за неизпълнение. А, тук има още много, много да се върши. Господин Сканен а, говори за основните проблеми. Те са все свързани с изпълнението на конвенцията, нейното прилагане. Е, може би малко в черно-бяло ще резюмирам е, позицията, е, но нека кажа следното. Не бихме искали да се разширява списъкът до безкрайност, ако не сме в състояние надлежно да защитим видовете, които вече са защитени. Така че бихме искали в Тайланд и Европейския съюз и другите страни по конвенцията много сериозно да разискват проблема с изпълнението на задълженията. Имаше конкретни е, въпроси към комисията. Госпо, госпожа Гебра, Гербранди, какво е, смятаме да направим? Е, ще изгод... направим един консорциум за борба с престъпленията срещу дивата природа с секретарията на СИТЕС и с Интерпол. Е, ще предвидим една сума от 2 милиона евро за работата на този консорциум. И с удоволствие ви съобщавам, че е, не само господин Поточник или генералният директор е, за околната среда е, ще работят в това направление, но и колегите от сътрудничество по линия на развитието, които са, така да се каже, господари на парите, отпускани за консорциума. Мисля, че господин Екхот зададе въпроса какво правим за подготовката. Дали ще се опитаме да бъдем по-интелигентни, е, по-изчерпателни, е, дали ще привлечем повече съюзници. Както вече казах, е, много важно е да се отчете, че има и други е, страни, е, които е, дават предложения, които ние на свой ред сме способни да приемем. Добър пример за това са кулите. Вижда се, че има очертаване на някакъв глобален интерес, поне сравнение с преди три години и ще се опитаме да се възползваме пълноценно от него. Второ, е, ние ще се опитаме заедно с държавите членки е, да е, направим една такава стратегия за действително търсене на съюзници. Опитваме се координиране координирано с държавите членки да установим връзка с някои от другите основни участници в процесите. Съединените щати те обикновено не са наш съюзник в защитата на околната среда, но по СИТЕС това не е точно така. Имаме общи интереси с тях. Има и други глобални участници, чието интереси са успоредни на нашите или с които по известен в един или друг а, смисъл можем да направим екипи, така да се каже. Тъй, че има, има интереси от съвместна работа. Опитваме се а, да ги е, уловим правилно. Това имам да кажа на този етап. Е, благодаря, председателят. Благодаря. И сега отново е, давам думата на е, главния секретар за отговор. Uh, you, благодаря, господин председателю. Благодаря за подкрепата, е, която засвидетелствахте за конвенцията днес е, сутринта. Както отбелязахте, това е изключително важна конвенция. Без нея е, международната търговия с диви видове ще бъде нерегулирана. Ще има такава търговия е, с е, всякакви видове, във всякакви количества, между всички държави, без никакви отчети. Конвенцията създава международна рамка по отношение на тези а, а, хиляди видове, които са а, посочени в нея те не могат да бъдат предмет на законна търговия без да се спазват изискванията на конвенцията. Ако я няма конвенцията, няма да има никакъв контрол. Цялата търговия с слонова кост ще бъде извън глобалния контекст на международната уредба. Това е само един пример. Тъй, че конвенцията е от фундаментално значение. Тя създава е, международно правна уредба, е, валидна еднакво за 176 държави страни по нея. Е, те са се отказали частично от своя суверенитет е, в името на регулираната търговия с диви животински е, видове. През март конвенцията ще е, върши 40 години през март, но в документа на Рио 20 плюс по-рано тази година беше подчертано значението на ЦИТЕС и специално се визираше заплахата на която незаконната търговия с диви е, растителни и животински видове е, създава в международен мащаб. Също така е, секретарият е, Клинтън е, преди е, две седмици проведе една проява и ме покани да участвам в нея като оратор. Ставаше дума за връзката между тази незаконна търговия и сигурността. В Северен е, Камерун, например, е, е, бунтовниците в а, е, тази част на страната а, е, тази година са избили 150 слона, а, е, като те са пренесени през границата и коста е продадена, за да могат те да финансират дейността си. Следователно, навсякъде трябва да се а, защитават животинските видове, за да се подпомага и а, гарантирането на сигурността. Рейнджерите, които са наети за да опазват видовете, просто не са достатъчни за да а, работят на всички фронтове. Не можете да се борите с такива заплахи само с усилията на едно а, Министерство на околната среда. Трябва да привлечете полицията, митниците, а понякога дори и военните, армията. А, Е, сенаторът е, Кери, е, който е председател на комисия за външните отношения, специално подчерта колко е голямо значението на незаконната търговия с слонова кост и се имаше предвид значението на тази незаконна търговия за сигурността. Това е заплаха и за местните общности. Те, бъд, те се лишават от така ниши е, за законна търговия, за законно боравене с предоставените им природни ресурси. Тъй, че наистина излизаме извън екологията тук на 15 е, ноември. Аз а, а, с, а, говорих пред ООН а, за а, Демократична република Конго и за това как е, слоновата кост там се добива незаконно, за да се финансират с приходите е, покупките на незаконно оръжие. Е, тези по-общи аспекти са наистина изключително важни. Трудно ми е да заявя по-голямо съгласие. Какво е, може да се направи, за да се борим с всичко това? Дали сме консорциум. Е, да, признаваме заплахата. Изправени сме пред паравоенни образования, милиции, партизани и прочи. Създали сме консорциум от секретарията на СИТЕС, Интерпол, е, службата на ОНЕ за борба с наркотиците, Световната банка и Световната митническа организация. Събираме данни, правим анализи, оперативни данни, защото ние трябва е, да привлечем и полицията, и митниците, и съдебната система, защото тази проблематика е и тяхна проблематика. И аз много се радвам на подкрепата на комисията. Световната митническа организация има огромна програма, финансирана от шведското правителство, наречена Гейпен. И на митниците се помага да се запознаят с застрашените видове, за да могат да следят за незаконна търговия с екземпляри от тях. Интерпол също има сега секретарият, който се занимава с незаконна търговия с животни. А службата на ООН за борба с наркотиците е, върши фантастична работа. Е, нейният директор лично ме посети, за да водим разговор по този въпрос. А, а в а, Съединените щати службата за борба, агенцията за борба с наркотиците все повече проявява интерес. Те всъщност са основната агенция, която се бори с незаконната търговия с каквото и да било. А, така че а, необходимо е и а, митниците, и външнотърговските работници, и полицията, и съдебната система да знаят, че това е тяхна тема. Виждаме вече резултатите от това осъзнаване. Имам надежда. Тук виждаме една много голяма искра. Неустойчиво е да се води такава незаконна търговия като погледнете само какво става с носорозите и с а, е, слоновете, а, е, видовете просто ще изчезнат, което означава, че а, е, в някои части от Африка и други популации ще загинат. По отношение на изпълнението, Вижте, тигрите а, е, а, е, на свобода са около 3000, носорозите са около 28 000, е, от които 3000 в Азия. почти всички те живеят на едно място. само няколко хиляди екземпляра горили са останали. Да, трябва а, да се борим с търсенето. То е свързано с някои традиционни суеверия, практики, а, но а, имаме съюзници. Китайската народна медицина вече се е отказала от използването на продукти от носорог за своята практика. но има също така а, и а, някои слухове, които циркулират. А, има продукти, на които внезапно, без никога това да е било така преди, се придава качество на афродизиаци. И а, за това трябва да се а, е, говори а, е, чрез информационни кампании на тези е, народи, които се оказват потребители. А, да, във Виетнам и в Китай а, сигурно ще спадне а, търсенето, но това ще а, от, отнеме време. Да, обучение трябва, обаче толкова са малко останалите екземпляри, че трябва да бъдем много категорични. Искам да благодаря на Европейската комисия за финансирането на кампаниите за наблюдение на незаконната търговия на слонове. Това позволява на нашите сътрудници да знаят точно какво става и да вземат необходимите мерки за борба с него. Тоест, ние работим не на основата на спекулации, а на основата на данни. Искам да благодаря на комисията за невероятната подкрепа, която ни оказа е, за тази цел. Необходими са промени, е, но необходим е също така политически интерес на много високо ниво, несекващо финансиране и също така е, да има подкрепа да се открие е, глобалният механизъм за околната среда е, за страни, които в момента не участват в него. Ще се радваме на възможно е, най-голяма подкрепа от най-високо ниво. Още една бележка за въвеждането в морето. Огромно е значението и за това е много важно да се доразвия тук и списъкът с акулите, защото те, както казах, се намират предимно в открито море. Това е един от оставащите въпроси, но да, дефиницията и списъкът са взаимно обвързани. Е, и за това трябва да се работи успоредно е, и е, в двете направления. Господин председател, смятам, че отговорих на въпросите, които ми бяха зададени, но искам да благодаря още веднъж на Европейския съюз, на всяка от 27-те държави членки, но и на Комисията за невероятното им подпомагане. Скано, благодаря за това, че отговорихте на въпросите. Колегите, които не дойдоха, всъщност изпуснаха нещо интересно, а онези, които дойдоха, научиха много неща, преди всичко това, че ни чака още много работа, за да запазим разнообразието на видовете, да се подготвим за конференцията през пролета, защото е огромно предизвикателство да запазим многохилядното разнообразие на видовете. А, освен това, по отношение на слоновете, например, стана ясно, че трябва да разполагаме с сериозна база данни, за да можем да се обосноваваме и да убеждаваме други, които все още не са убедени в каузата. Според мен нещата понякога вървят бавно, но това, което е ясно приложение едно е за видовете, с които изобщо не може да се търгува е, и то трябва да влезе в сила за целия свят. Е, приложение две също. Важно е да направим каквото е по силите ни. Крайният срок за внасяне на предложения за изменение е петък 30 ноември тук в нашата комисия. Ще гласуваме доклада на 23 и 24 януари, а през февруари резолюцията ще влезе в пленарна зала а, за да можем своевременно да излъчим сигнал към конференцията за СИТЕС. Аз лично научих много неща. Благодаря, че дойдохте а, и виждам, че сте силно ангажиран с дейността си. Благодаря, че бяхте при нас. Wir kommen jetzt zum сега преминаваме към точка 5 от дневния ред и номер 6. Тук е, темите са рециклиране на кораби и в е, точка 6 става дума предложение за решение на съвета за изискване от държавите членки да ратифицират или да се присъединят към Международната конвенция от Хонг-Конг. Аз бих искал да разгледаме двете точки заедно. Искам в началото да дам думата на комисията, след това ще дам думата на докладчика, обаче ще бъде придружено това с видеофилм. Триминутен видеофилм ще можете да видите, за да можете да си зададете представа как е, рециклирането на кораби се извършва в е, реалността, как изглежда реално. Аз идвам от крайбрежен регион и знам как се прави това, обаче тези, които живеят във вътрешността на страната, ще могат да си създадат представа. А сега искам в началото да дам думата на представителя на комисията. Моля. Микрофон за оратора. Good morning. Добро утро, господин председателю, почитаеми евродепутати. Благодаря за това, че давате думата най-напред на комисията, за да представи този важен проект. Важен е и от значение, тъй като днес около 1500 големи кораба се разглобяват по цял свят ежегодно и металите се рециклират за да се спестят ценни суровини. Повечето от тези разглобявания се извършват не в Европа, а в Азия при ужасни условия от гледна точка на човешки потенциал и околна среда. И понеже повечето от площадките за рециклиране са извън Европейския съюз и повечето кораби е, не е, са под знамето на Европейския съюз. Глобалните решения могат да дойдат само на глобално ниво. И за това е важно ратифицирането на Хонконгската конвенция. Но Европейският съюз трябва um, е, за тази цел Европейският съюз трябва да приеме а, своите актове и да бъде с водеща роля. Не отдавна а, приехме а, решение а, за незабавното ратифициране на Хонконгската конвенция. Комисията желае да се гарантира, защото рециклирането на кораби под знамето на Европейския съюз ще се, из... да се извършва при безопасни и екологосъобразни условия в цял свят. И това трябва да е оптимизирано с оглед на експлуатацията регистрационния срок на корабите. Най-напред всички нови кораби и кораби под знамето на Европейския съюз ще бъдат обвързани от задължение за поддържане на е, опис е, на опасните вещества и материали на борда. След това корабите, е, които е, е, са под знамето на Европейския съюз, ще трябва да бъдат рециклирани само в екологосъобразни е, съоръжения, които ще бъдат включени в общо европейски списък. И за да се спазва изпълнението на това изискване, сме предложили създаването на а, е, много а, е, а, сериозни а, възпиращи санкции. Съоръженията могат да бъдат навсякъде по света а, съответствие с Хонконгската конвенция, но е, трябва да има инвентаризация, е, документация и безопасност е, при рециклирането на корабите. В момента Европейският съюз е, и други страни а, е, а, е, нямат а, право да изпращат корабите си от европейско пристанище а, до страна извън а, страна от ОИСР за рециклиране. Това е, е, тъй наречената забрана за износ на кораби за е, е, рециклиране. Тази забрана се оказа неизпълнима. Трябва да вменим отговорност на държавата на знамето, така че всички кораби, които плават по този флаг, да могат да бъдат рециклирани екологосъобразно. съобразно. Естествено, държавите извън Европейския съюз също трябва да поемат своята отговорност. Именно за това Хонгсонската конвенция е създадена. Тя за това съществува. За съжаление обаче, тя все още не е в сила и ще е, мине известно време, докато влезе в сила. Е, целите на проекта на комисията е, включват ускоряване на ратификацията проектът за рециклиране на кораби, който сме предложили, представлява въвеждане на изискванията на Хонконгската конвенция на европейска територия, но същевременно е известно укрепване на изискванията, на които трябва да отговарят съоръженията за рециклиране на наша територия. Това е много силен сигнал не само към корабособствениците, но и към предприятията, които се занимават с рециклиране на кораби. Тези, които вече са инвестирали, трябва да усъвършенстват оборудването си, трябва да разберат, че е време време да направят необходимите инвестиции, за да могат законно да рециклират кораби, плаващи под знамето на Европейския съюз. Приключвам с едно изречение, господин председателю. Комисията предлага рециклирането на кораби от Европейския съюз да стане устойчиво от гледна точка на здравеопазване, условия при които се трудят работниците и отражение върху околната среда. И то в глобален мащаб. Целта ни е да създадем добри условия за за да а, стане така, че а, да не се изпращат корабите по далеко азиатските плажове, само за да се печелят пари, а това да става с увреждане на околната среда и човешкото здраве. Благодаря. Давам думата на господин Шлюстър съвсем за кратко и след това ще видим видеофилма. Just to give an illustration of Kind of мисля, че нека първо е да унагледим нещата. Искам да ви покажа няколко кадри от филм, заснет в Бангладеш през 2009 година. Но състоянието от тогава не се е променило, така че кадрите са реалистични. Нека да унагледим нещата. В това филмче ще видите кораб, който почти бива из... Е, човек, който почти бива смачкан при хвърлянето на отрязаните парчета от кораба. Ще видите хора без защитно облекло и прочее и прочее. As you can see, the situation is really dark. Както виждате, положението е тъмна Индия. নাম হলো মোহাম্মদ রফিক বয়স হলো একচল্লিশ এখানে দেড় Нищо не се вижда. Вчера изпробвахме системата, направихме генерална репетиция. Сега ще направим втори опит.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 power up the engines and in high tide drive the ship onto the beach. Ето виждате как с всичка сила корабът бива засилен към пясъка, за да заседне там при прилив.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 Хората са боси, защото биха си загубили джапанките по време на работа иначе. sing to walk in the same pace, everybody, because it's very, very heavy and it's пеят, за да вървят в един и същи такт, понеже е, това, което носят е твърде тежко и е опасно да не го изпуснат да, върху краката си. Благодаря за това въведение и сега вече думата има нашия докладчик Карл Шлютер. Благодаря. Причината да обсъждаме този въпрос е Хонконгската конвенция. А, съществува и Базелското споразумение. Despite that, approximately 90% of the От през последните години около 90% от корабите, плаващи под европейски флагове, въпреки тези споразумения, се нарязват за скраб по незаконен начин и то по начина, по който видяхте в филма в Индия, в Пакистан и е, в Бангладеш, както видяхте. Хората просто нарязват корабите с оксижен. Когато става въпрос за нарязване на танкер. Представете си какви вещества, какви вещества се излъчват Има много случаи, когато такива танкери се самозапалват и хората работят в изключително отровна среда. Значи как става това нарязване за скраб а, на морския бряг? Корабите се засилват с пълна пара при прилив а, към брега, така че да заседнат в пясъка и да може да се работи по нарязването им. Така че въпросът е не само, че се нарязват по този начин корабите, а и в плитките води остават вредни вещества, остават а, твърди вещества, най-различни високо токсични компоненти. а, вещества като, за вещества като азбест и така нататък, да не говорим. Има места, където се правят опити за заравяне на тези вещества, което не е достатъчно, разбира се, защото те по този начин не се запечатват. А нарязаният скраб се използва даже и в строителството без предварителна обработка срещу вредни вещества. Така че е изключително опасен този процес за здравето. В морето попадат изключително опасни токсини, приливите и отливите ги разнасят – Както видяхте в филма, надницата на хората, които работят, това е 2 долара на ден, което е нищо за корабопритежателя. а, малко им се повишават разходите за транспорта на скрапа, но във всички случаи нещата не стават съгласно конвенцията. А морското право задължава дори големите корабопритежатели да спазват закона Има търговци, които се занимават изключително и само с изкупуване на скраб от нарязани кораби. А Всъщност корабопритежателя няма право да продава своя кораб, след като знае, че той ще бъде нарязан на скрап. Но системно се декларират такива кораби като товар, който се транспортира. Има си търговци, които го купуват и се занимават с търговия на скрап. конвенцията от Хонг-Конг има едни доста минималистични разпоредби, впрочем. Например, това засядане на корабите на морския бряг не е изрично забранено, т.е. разрешено е при спазване на определени условия. А страните, които не са членки на ОИСР, се занимават с превоз на такива и износ на опасни отпадъци. The main shipping nations today is China with 40% of the construction, South Korea with 35%. 40% от корабите в света се произвеждат в Китай, а за сравнение в Европа са 2,5%. Скрапът се използва в Китай, естествено, най-много. Китай е страна не членка на ОИСР и според Хонконгската конвенция всъщност не нарушава закона. Китай не подпада и под е, Базелското споразумение. комисията по надзора се опитва да накаже предпоследния корабопритежател, когато бъдат установени такива случаи. Но понякога е много трудно да се проследи веригата, защото има купувачи и прекупвачи на скраб. ако а, корабостроителната промишленост не се придържа към Базелската и Хонконгската конвенции, просто няма а, как да се оправят нещата. И това е сърцевината на моето предложение. Между според резолюция на парламента предишна, е най-добре да се въведе залог, да се оставят точно както се вземат, се купуват бутилки и се плаща депозит за бутилката. Въвеждане на депозит при купуване на кораб, за да може кораб по притежателя един ден да знае, че всъщност не си струва да продава кораба за скраб, след като може да си върне депозита. Или и да е възможно, разбира се, да се получи този депозит обратно, само ако а, корабът се нарязва и рециклира законосъобразно. За целта обаче трябва да има съответния контрол. Всеки кораб, който влиза в дадено европейско пристанище, би трябвало да плаща някаква такса, за да може да се събере фонд за да се осъществи идеята за такива депозити за да могат да се покрият поне 10% от разходите за нарязване на скраб. Така ще се постигне извек, известен баланс, нещо по средата между крайно опасния начин на нарязване и законосъобразния начин на нарязване. in return when they are scrapped in a serious way. And... Още повече, че парите от този фонд отново ще се върнат при корабопритежателя в момента, в който той а, нареже своя кораб по законосъобразен начин. And to а, по този начин ще предотвратим навлизането на токсични вещества в морето. А, необходимо е да се, разбира се, да се разработи съответната инфраструктура, да има специални площадки за нарязване на скраб с специални съоръжения – Проблемът е, че всичко това, което предлагаме, може да обхване само корабите, които плуват под европейски флаг, т.е. чиято държава на флага е страна членка. Около половината от днес плаващите под европейски склад, флаг кораби всъщност се знае, че преминават под друг флаг в последните примерно две години от жизнения си цикъл, след което биват продадени за нарязване на скрап. This is a workable proposal with as little as possible red tape to make it work. Доста реалистично предложение смятам, че прави, е, изискващо много малко бюрокрация, защото в момента положението на пазара е наистина неудържимо. Първо е незаконно, нарушава се е, конвенцията. На второ място не може повече да се търпи положението, при което за да си конкурентоспособен трябва да нарушаваш закона. Тъй, че е, Международната конвенция от Хонг-Конг и Базелското споразумение трябва да се спазват, за да има сигурност при нарязването и рециклирането на кораби. А, още повече в списъка към конвенциите трябва да се е, добавят още някои високотоксични, силно токсични вещества. Е, след като знаем, че европейците притежават около 50% от световния а, флот, това би било доста голям принос, а, ако се създаде предлагания от нас фонд. Така бихме могли да допринесем за безопасното и екологосообразно рециклиране на кораби, за разлика от това, което видяхме във филма. Смятам, че такова, ако се осъществи това предложение, то ще бъде и положителен сигнал и ще даде някакъв тласък в положителна посока и за други страни в света. Значи, е, това, което мога да кажа е, че можем да приемем спазването на конвенцията, ако имаме и съответния добър регламент. Защото сега нито Базелското споразумение всъщност действа, нито конвенцията от Хонг-Конг. Първата стъпка е преработването, така че да може да се практикува. Сега първият докладчик Сянка. Eh, jag tycker Carl och kommissionen alldeles utmärkt beskrev problemet som vi har idag. Така. Мисля, че комисията много адекватно описа проблема, пред който сме изправени. Абсолютно неприемлива е тази ситуация старите е, кораби е, да бъдат е, разпърчелисвани. Мисля, че това се нарича с термина рециклиране по този е, начин нали, е неприемливо. Както е, Карл е, спомена, има е, възможности да се позатегнат изискванията. Е, разбира се, е, и извън е, Хонконгската конвенция, Карл предлага пет различни мерки е, може да въведете нещо като е, корабна такса, е, ако мога така да се изразя. Другата мярка е инвентара, след това идва плана за рециклиране, четвърто изискванията във връзка с плана за рециклиране и на пето място санкциите за нарушение. Естествено, що се отнася до е, инвентара, до описа и по-строгите изисквания за плановете за рециклиране, е, тук не може да се възрази. Това е всичко все правилно. Но тази корабна такса или налог, както щете го наречете, буди у мен питания. Ако решим е, да събираме такса от всички кораби, които са на док в Европейския съюз, независимо от е, знамето, под което е, плават. Е, къде ще събираме парите? Можем да се запитаме, дори да ги съберем тези пари, ще субсидираме ли европейските кораби и как другите ще ни възприемат? Представете си как ще реагираме, ако Съединените щати решат да въведат такса за всички кораби, които е, спират на техните пристанища. Е, и след това използват събраните суми, за да субсидират американските големи кораби. Не мисля, че на нас такова нещо би ни допаднало. Освен това, мисля, че е, проблема с е, е, един такъв налог и фонда, който би трябвало да се създаде за неговото събиране, проблеми създава и планът за рециклиране Хубава идея е тази за плана, обаче е, тя, той трябва да бъде одобрен от всички държави членки и след това как ще се управлява целият процес. Е, доста въпроси има. Е, значи от твоите а, пет точки, а, Карл, една не мога да приема, а, останалите четири мога да а, разисквам, но всъщност ще постигнем а, съгласие явно по три. Витарио Пради от групата на социалистите. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчика за неговата работа. Все още съм объркан от това, че проектът е разпокъсан между различни участници. НПО-тата се оплакват, а от друга страна промишлеността като че ли оказа влияние върху предложенията на комисията. Нека започнем от нулата, доколкото разбирам. Идеята на това предложение проистича от недостойното положение, при което се рециклират кораби е, и неспазването на Хонконгската и е, Базълската конвенция. Тези актове не са достатъчни явно, за да се предотврати рециклирането на кораби по този начин, чрез засядане при приливна вълна и е, проблемите с спазване на трудовите права. Би трябвало всъщност да бъдем прагматични. Фактически няма достатъчно строги изисквания, за да се предотвратят нарушенията на правата на човека и е, опасностите за околната среда, които създават европейските кораби. Приемливо ли е европейските институции да признаят, че е, всъщност не са в състояние да спазват собствените си права? Е, преди е, известно време един министр-председател в моята страна беше толкова прагматичен, че каза, много хора си фалшифицират данъчните е, декларации, счетоводните документи и нищо не може да се направи. Е, единственото което може да се даде като основание е, че това рециклиране може да бъде е, полезно за нашата економика, ако се извършва законосъобразно, но ако не спазваме е, Базълската конвенция, ще завърши всичко в един кошмар от юридически несъответствия и е, ще се е, окаже, че Европейският съюз е отстъпил е, пред е, е, своите конкуренти е, в един сектор, който е традиционен за съюза. Ние все още имаме корабостроителници. Е, моят подход е да се изходи от е, експлуатационния срок и от огромното значение на възстановяването на суровините, т.е. би трябвало да се изработят стандарти с оглед на опазването на околната среда. Това а, разкрива по-висока цивилизация и култура от екологична гледна точка. Как обаче да а, възстановим европейските корабостроителници, особено в Средиземноморието, в този период на економическа криза, като същевременно направим рециклирането екологосъобразно? Докладчикът предлага фонд – е, за да се е, стимулира законосъобразното поведение на корабостроителите и корабособствениците. Но е, според мен ние, европейците, само ще налеем пари в джобовете на, европей... на китайските корабостроители, без да допринесем с нищо за опазване на околната среда. Някои е, китайски е, корабостроители са напълно възмо... в пълна възможност да рециклират нашите кораби, но без е, да вземат никакви мерки по отношение на азбеста и на другите опасни вещества, които се отделят при рециклирането. Е, фактически ние само изнасяме проблема навън, без да намерим негово решение. Е, и мисля, че би трябвало да се допитаме до правната служба на парламента, за да проверим е, дали Базълската конвенция е, е съответстваща на новия проект. Един важен момент е, че ще се състои правен вакуум, ако Европейския съюз се откаже от Базълската конвенция, а Хонконгската конвенция се окаже задължителна само за някои държави членки нали, явно, че има а, минимален брой приелия в момента. А, време ще отнеме ратифицирането. А, всеки ще си прави каквото си иска, ако Базълската конвенция продължава да не се спазва, а Хонконгската още не е, е влязла в сила. Би трябвало Европейският съюз да упражнява по-голям контрол, но някои държави членки са съгласни с това, а други не. Опасявам се, че положението от тук нататък само ще се влушава. В общи линии би трябвало да намерим мерки, които да задължат европейските кораби а, да а, завършат експлуатационния си срок а, в надлежни съоръжения, като същевременно положим усилия за възстановяване на този економически отрасъл в Европа. Мисля, че трябва да помислим именно в тази посока. В противен случай не можем да намерим адекватно решение. Благодаря. Кой сега иска думата? Девис. Мисля, че господин Нешлитер много добра услуга ни прави с това, че включва въпроса в дневния ред. Всички искаме да се ограничи е, тази е, порочна практика в други места на света и да повишим стандартите при рециклирането на корабите. Същевременно е, да се помисли за възстановяване на европейските предприятия, които рециклират е, е похвално, но като видяхме това, което бе показано в е, филма, стана ясно, че всички конвенции, които са прияти до сега, имат много малко значение е, Приветствам идеята на Карл. Естествено, е, аз не са ми е, възраженията, е, разходи, естествено. Е, не му е сега времето да правим е, разходите, обаче Карл, така както представя нещата, разходите ще бъдат светени до минимум. Е, като е, между надлежното и ненадлежното рециклиране ще има финансова разлика. Така че е, мисля, че нашата комисия и парламента трябва да подкрепи идеята, е, трябва да я проиграем със съвета и да им кажем. Ако не можете да ни подкрепите, надявам се да намерим приятели в съвета, но ако не можете да я подкрепите, бихте ли ни предложили някаква альтернатива, която да е свободна от тези дубки и бримки, които в момента съществуват в уредбата. Мисля, че това отговаря не само на позицията, ще, ще съответства не само на позицията, която комисията разясни, но и ще съответства на идеите на Карл. Благодаря, Петър Фандален. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря, разбира се, на докладчика обсъждането беше много, много задълбочено. Идеята за фонда за нарязване на скраб е чудесна. тя беше и съм съгласен с това, което Ханс Блокнер беше казал. Помните, че имаше резолюция към доклада Блокланд и Кайл Шлютер цитира някои моменти. Например, има цитат, счита се от етична гледна точка, че е неприемливо да се допуска разглобяването на кораби за скраб при такива унизителни за човека условия. Действително, все още има много кораби, които се нарязват за рециклиране извън а, ой, страни членки на ОИСР, а повечето от тях са под европейска европейски флаг. Конвенцията от Базел така и си остана неприложима а Хонконгската конвенция трябва да влезе в сила в 2020 година и все още никой не може да предвиди дали ще сработи. Така че, господин председател, смятам, че не можем да търпим повече това положение, колкото и да размахваме разни конвенции и споразумения, след като нямат ефект, това няма никакъв смисъл. Така че трябва да видим какво можем да направим по въпроса за създаване реално на такъв а, фонд за рециклиране на кораби. Такъв един фонд първо ще затвори а, разликата, той ще а, е, компенсира разликата между ефтиното рециклиране, като това в Бангладеш, и законосъобразното рециклиране в а, Европа. Защото рециклирането може да стане и в европейска корабостроителница, не е ли така? Или на нейна площадка. Освен това нещата могат да се свържат с пристанищните такси. Така няма да се изисква допълнителна бюрокрация. Там вече си има системи за събиране на пристанищни такси. Те, че струва си да седнем и да доразвием тази идея, защото някои колеги просто веднага дигат ръце и казват не може. Защо да не може? Нека помислим. По принцип, альтернатива за упростяване за, на Базелската или Хонконгската конвенция няма. А има проблем Вреди се на околната среда, вреди се на човешкото здраве, значи трябва да го решим. Освен това, Искам да засегна въпроса за изоставени по пристанищата кораби от страни не членки на Европейския съюз. Просто за да си спести е, корабо притежателя разходите за рециклиране или просто защото е, вече не му плаща таксата на кораба и така нататък. Просто го изоставя. Това е опасно явление. Имаше, например, един стар танкер, който се въргаляше в Амстердам в продължение на десетина години. Тъй, че нека седем и да помислим как да направим така, че и не европейските кораби да се ползват от този фонд. Нещо, което отново може да се управлява от системата за събиране на пристанищни такси защото а, корабите на страни не членки на Европейския съюз също допринасят в голяма степен за замърсяването. Тъй, че трябва да се преборим и с това явление на изоставяне на развалини от кораби по пристанищата. Струва си да обмислим възможностите, а не просто да отхвърляме идеята, казвайки, че, а, че това е фонд, който е много сложно да се организира и така нататък. Имаме две конвенции, е, те не работят, значи трябва да намерим начин, който работи. А, ако някой ми каже аз съм против, тогава веднага ще го попитам каква е альтернативата на тези конвенции. И освен това искам да обърна внимание на някои проблеми в предложението на комисията и проекто доклада. Например, член 23 много подробно описва процедурата. Аз смятам, че е прекалено а, прекалено подробно, тъй като в различните държави наказателното право е различно. Но общо взето, колеги, смятам, че трябва да подкрепим идеята на докладчика. Аз каквото мога ще направя по този въпрос защото докато има тези конвенции на хартия, само ще има и това, което видяхме във филма от Бангладеш. Нещата трябва да се променят. Благодаря, господин председател. Първо, Искам да благодаря за докладчика за представения доклад. Предложението на комисията наистина е много добро. Европейските кораби трябва да бъдат изключени едностранно от West Ship and Regulation и по този начин фактически ние не бихме спазили Базълската конвенция. Корабите е, съдържат опасни отпадъци, най-вече азбест, така че представляват е, опасност за хората и околната среда. Работниците по плажовете, най-вече в Юго-Источна Азия, са изложени на токсични въздействия и се нанасят трайни вреди върху тяхното здраве. Видяхме това и във филма. Калшлютър ни поясни това още веднъж. Износът на кораби, които са предназначени за скраб и съдържат опасни отпадъци и, трябва, и попадат под Базълската конвенция, трябва да бъде забранен. Възможността за а, Смяна на знамето на кораби с цел разглобяване за скраб също трябва да се прекрати. Това трябва да бъде посочено изрично в регламента. Също така допълнително предложените такси от докладчика, които трябва да се прилагат към такива кораби, е напълно изпълнимо предложение. Освен това, съществува и предложението всички европейски кораби да бъдат задължени в допълнение към застраховката която им е необходима за пътуване, да а, включат и а, разглобяването на кораба, защото разликата в сумата ще покрие разходите по разглобяването, ако бъде подбрано специално регистрирано съоръжение за разглобяване на този кораб. Това до голяма степен ще намали административната тежест в европейските пристанища. Европейските корабостроителници и съоръжения по принцип са в състояние технически да разглобяват кораби за скраб и да отстраняват отпадъците съгласно изискванията. Това ще е, доведе до спиране на закриването на корабостроителници и ще подобри техническия ноу-хау. В бъдеще ще трябва да бъдат е, строени кораби, които съдържат малко или никакви вредни вещества, като например азбест, който застрашава хората и околната среда. Благодаря. Председателят, благодаря. Давам думата на следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Имам няколко въпроса към комисията. Не съм експерт по този въпрос, за разлика от докладчика и контрадокладчиците, но само като слушам си спомням разискванията с господин Блокланд преди много години. Вие като че ли е, сте се отказали от Базълската конвенция? Казвате, тя не функционира, не може да се изпълнява и се преминава към тази нова конвенция от Хонг-Конг. Обаче, е, прелиствайки доклада и е, Слушайки колегите, е, се питам защо според вас новата конвенция ще функционира след като старата не е функционирала? Какво ще се промени? Е, знаем, че Международната морска организация е, не проявява кой знае каква активност не успява толкова много да наложи спазването на конвенциите. Да, видяхме какво правят хората в Бангладеш. Не виждам обаче какво ще се промени за тях от това, което ние правим. Ако нищо няма да се промени, какво ни предлагате? Ако не харесвате идеята на Карл Шлютер за фонд, това вече е въпрос към другите колеги, какво бихте предложили като альтернатива? След 5 години пак ще седим тук без нищо да се е променило. Какво ще се предложи, за да може да се затегне прилагането на закона? Защо не се налагат санкции? Е, нали, какво може да се промени или просто ще си казваме не е възможно да се следи за спазването? Е, Колегата Никос Гизелоколос има думата. Благодаря, господин председателю. Въпросът за разглобяването и рециклирането на корабите всъщност не е един и същи въпрос. Това са два различни въпроса. В страните в Азия просто нашите кораби се разглобяват. Няма никакви изисквания за безопасност, никакви изисквания за опазване на околната среда. От друга страна, рециклиране на материали е необходимо, обаче по безопасен начин, начин, който съблюдава изискванията за опазване на околната среда. Мисля, че Карл Шлитер е изключително добра работа е, върши е, с проекта си. Но трябва е, да видим дали сме последователни с оглед въобще на отпадъците. Производителят трябва в други сфери да приеме продукта си обратно и да го рециклира. Не можем ли тук да приложим а, е, същия принцип? А, е, корабът а, е, а, не трябва ли да се върне при компанията, която го е произвела? и а, тя да отговаря за повторното интегриране на материалите от него в производствения процес. Това ще ни позволи е, да е, обхванем целият експлуатационен срок. От друга страна, това, което сега става е не само безотговорно от екологична гледна точка, а и от гледна точка на конкурентоспособността. Особено като се има предвид, че спецификациите за безопасни условия на труд и за опазване на околната среда не се спазват. А, е, заради ниските разходи, съвсем очевидно, тази работа се изнася в страни, където процесите за, на разглобяване на скраб са неприемливи от никаква гледна точка. Значи въпросът не е само в това да се субсидират а, европейските корабостроителници, а и да се създадат а, е, отговорни правила за рециклиране на кораби, независимо дали това става на европейска територия или другаде, е, всичко да е съобразено с условията на труд, е, с опазването на околната среда. може би тази идея ще ни даде една интересна отправна точка. Е, да създадем един фонд, и е, тази идея, ако тръгне тук, евентуално да мине на глобално равнище по-нататък. Но разбира се, необходимо е да се изпълняват международно-правните норми, иначе те са безсмислени. Значи, инициативите в екологичната сфера трябва да бъдат гледани и от тази гледна точка, че те стимулират економическия ръст и създават работни места – не трябва да подхващаме проблемите само с предпоставката и с предварителната нагласа, че се, това са проблеми. Напротив, трябва да ги виждаме и като възможности. Дълбоко съм впечатлен от филма, който беше показан. Обеден съм, че става въпрос за огромен проблем. Но вглеждайки се в конкретните предложения, се питам доколко са реалистични те, могат ли да се приложат такова каквото е положението сега, не, могат да се приложи една действ... не може да се приложи една действаща конвенция като Базелската. Не виждам как ще стане с новото предложение. Има едно предложение за изменение 44 Смятам, че е една мила идея в един нереален свят, но ако сме в реалния свят, ще се убедим, че комисията не е в състояние да прокара и политически наложи нещо подобно. Това, че има проблеми, има. Съмнение няма. Но нека да потърсим инструменти, които са реално приложими. Още повече, че това е световен проблем, а всички много добре знаем колко ни е трудно само в рамките на Европейския съюз да налагаме правото в областта на околната среда така че смятам идеята за много симпатична, но не и за реалистична. Може би трябва да се опитаме в рамките на сега действащото законодателство какво може да се направи. И то с инструменти на пазарната економика. Тук съм съгласен с Карл. Точно с такива инструменти може би можем да мобилизираме възможностите си и да направим няк... да, да предложим някакви по-привлекателни начини за природосъобразно а, рециклиране. Но да се а, създава фонд а, и то в световен мащаб, според мен за сега е нереалистично по-добре е да се види в рамките на сега действащото законодателство с малки адаптации как да се упражнява по-добър надзор и контрол, а, например, чрез банкови гаранции и така нататък, за да се гарантира, че даден кораб ще бъде рециклиран в Европа, респективно в, на, на лицензирана площадка. Толкова много технически контроли сме въвели в Европа, че ето може, например, едно, един кораб, който е навършил 20 години, да може да изтегли банковата си гаранция. Сега, все едно е къде, чие кораба, ако аз като държава имам тази гаранция. Нали така? Нека да въведем нещо максимално просто, защото иначе системата, която се предлага е прекалено а, комплексна. Освен, че е нереалистична, мисля, че и политически едва ли ще можем да я наложим. Тъй, че апелът ми е заедно с комисията още веднъж да обсъдим нещата, още повече, че тя вече се е задължила и тя да провери доколко по по-прости пътища с помощта на сега действащото законодателство можем да допринесем за решаването на проблема. Още повече, че ние като европейци носим отговорност и известна вина по отношение на щетите нанесени на околната среда. Благодаря. Председателят, благодаря на Рихард Зебер. Корабоплаването се намира в много сериозна криза и тя не бивала от Втората световна война насам. Почти ежедневно 2, 4, 6 кораба фалират. Така че идеята за създаване на фонд и това е моят въпрос към комисията. Може би може да влезете във връзка с ГД предприятия и да обсъдите дали не е разумно да се създаде фонд. Знам, че идеята се приема и от корабостроителите, защото на световния пазар има свръхкапацитет. Чрез такъв фонд може да се намали капацитета и да допринесем за законосъобразно рециклиране и нарязване на корабите за скраб. Тоест идеята на Карл е, Шлютер съчетана с намаляване увеличаване на капацитета. Може би трябва да се обсъди въпросът с, и така да убием с един куршум два заека и да намалим капацитета и да допринесем за е, законосъобразността. Защото иначе на фона на сегашната напрегната ситуация едва ли ще е, зарадваме държавите членки с нова мярка, която ще им излезе скъпо, веднага ще си изпратят корабите да плават под плага на трети страни, няма да са европейски и така ще си решат проблема. Може би е разумно да комбинираме нещата. Преди да отговорите, обаче, любимият ми колега Карл Хайц Флоренц иска думата. Аз мисля, че е добре, че комисията и Карл Шлютер се заеха с тази задача. Естествено, след като виждам зад мен да седи представител на комисията е, се чувствам добре, защото бяха направени много добри предложения, както посочи господин Зебър. Разбира се, ние след това ще наложим контрол. Помислете си също и за е, директивата за старите автомобили, също така това, което беше направено по отношение на търговците на автомобили от е, източна Европа. Изобщо тези дефиниции, които бяха приели, кой, кога и как трябва да вземе решение, е изключително важна. Аз обаче мисля, че имаме все повече нови съюзници и това е всъщност новия, новата суровина в Европа. Ако е вярно, че всеки ден четири кораби фалират и е, се движат някъде по света, то тогава ние би трябвало да помолим европейската индустрия за помощ, в смисъл как подобни суровини по пазарни критерии да бъдат добивани. По това посочи и Карл Шютер и разбира се как всичко това да се регулира съгласно пазарните правила сега. Ние бихме могли тук да прилагаме Базълската конвенция или не, но аз мисля, че трябва да участва тук пазарната економика, трябва да участват пазарите и е, трябва да е, се осигури интерес на произвеждащата индустрия в Европа към такива суровини. Благодаря. Преди да дам думата на, колег... на комисията, имаме още един колега, който ще вземе думата, след което приключвам списъка с изказванията. Благодаря, господин председател, Най-напред искам да благодаря на Карл за работата му и за благородните му намерения. Но благородните намерения не винаги е, дават резултат в нашия свят, за огромно съжаление. Много чух да се говори за европейските кораби. Мисля, че това е понятие, което трябва да преосмислим. Корабите не принадлежат на някоя страна, а на своя корабособственик и корабособственикът за два часа може да промени знамето, под което плава. И го прави прави го веднъж, два пъти, три пъти, четири пъти, стига да се налага да се измъкне от хватката на онези ръце, които го карат да направи нещо, което не желае. ММО е организация, която бавно мисли. Но както и в Европа. През последните десетилетия тя е регистрирала доста подобрение в безопасността на корабите, в спазване на правилата. Това не го е постигнало Расалата организацията. Ето сега Хонконгската конвенция. В момента никой не я е ратифицирал. Ако бъде ратифицирана от основните страни които а, е, разполагат с такива съоръжения за разглобяване, ако можем да ги наречем съоръжения, нещата постепенно, макар и малко, ще се подобрят. Ще се подобрят. Можем ли да направим нещо повече от това? Имам сериозни съмнения. Това, е, което обсъждаме, е изпълнение на е, екологичното законодателство в Китай, Индонезия, Бангладеш и Пакистан, при положение, че ние не можем да осигурим такова спазване, както ще видим при обсъждането по следващата точка в Европейския съюз. Комисията не може да види какво става по плажовете на една или друга държава членка на Европейския съюз или европейска държава не може да види какви отпадъци се трупат там и не може да се справи с този проблем, обаче е, сме се замислили да контролираме съоръжения, които се намират на другия край на света. И си вярваме, че ще го постигнем. Имам съмнение, трябва да кажа. Смятам, че можем а, е, да постигнем нещо, ако улесним изпълнението на е, Хонконгската конвенция. И нека кажа още нещо. Тези хора, които видяхме, работят за по 2 долара на ден. Проблемът не е в това, че тяхната работа се състои в а, разглобяване на а, кораби. А, а в това, а, че не могат да намерят работа за 3 долара на ден. Това е проблемът. И този проблем ние няма да решим с регламента, който ни се предлага um die aufgeworfenen Fragen zu beantworten. Bitte. Давам думата сега за отговор на поставените въпроси. Have... Благодаря, господин председателю. Много внимателно слушахме докладчика, контрадокладчиците и разбира се всички останали изказвания чухме внимателно. Е, предварително, когато се подготвяхме за това заседание, естествено ние внимателно проучихме доклада на господин докладчика. Е, комисията е убедена, че тук споделяме едни и същи цели. Да стане устойчиво рециклирането на кораби от Европейския съюз и то в глобален мащаб. Също така, е, комисията е, смята, че споделяме основните елементи необходими за постигане на тази цел. Тоест, трябва да приемем конкретни норми за рециклиране на корабите, така че е, да заменим а, е, съществуващите норми, а, е, които в момента явно не са добре функциониращи. Пояснявам. Ние подкрепяме Базълската конвенция и вярваме в нея. Тук не говорим а, Е, не говорим е, за това е, регламента за корабни отпадъци, който е въвеждане в европейското законодателство на Базълската конвенция, трябва да бъде забравен. Ние не се отказваме от него. Просто казваме, че а, Базълската конвенция не е съвсем подходяща да реши нашия проблем в момента, защото както каза правилно и докладчикът, не е съвсем възможно точно да се определи кога един кораб се превръща в опасен отпадък, защото това зависи до някъде от решението на собственика и от това къде е взето това решение – във води на Европейския съюз или извън водите на Европейския съюз. Защото когато са във водите на Европейския съюз, корабособствениците са обвързани от регламента за отпадъците от кораби, докато иначе не са. Но за презграничното движение на презграничните отпадъци, Базълската конвенция според нас продължава да играе основна роля и за това ние продължаваме да смятаме, че нашия регламент за отпадъците от кораби трябва да или отпадъчните кораби трябва да продължи да се спазва. Нали, по същия начин подхождаме и към отпадъците от електронно оборудване. Но обръщайки поглед назад към миналите години, Базълската конвенция или нейния европейски еквивалент, нашия регламент, се оказват нерезултатни за предотвратяване на тази неотговаряща на стандартите практика по отношение на рециклирането. Всъщност Базълската конвенция задава на Международната морска организация задача срещата а, да започне дискусии конкретно по въпроса за рециклирането на а, корабите. Е, така че е, признато е всички участници в конвенцията, всички страни по нея са наясно, че те с конвенцията не са решили проблема за рециклирането. И за това е започнат процеса на преговори, довел до Хонконгската конвенция. Така че ясно е, че има общи елементи, които се намират в проекта на комисията и са възприети от доклада на докладчика. Е, повече задължения за корабособствениците, включително включително за администрациите, да се водят такива описи на опасните вещества. Естествено, ние всички споделяме тази цел да се гарантира, сегаш, защото сегашните неприемливи методи на извеждане на корабите на брега при приливна вълна да не продължават да се използват. Има някои е, разногласия, е, преди всичко е, във връзка с някои технически въпроси, рециклирането на материалите, някои технически детайли по отношение на плановете за рециклиране. Ще ви кажа, че рециклирането на корабите наистина е стопанска дейност. Е, корабостроителниците са в бизнеса, така да се каже. Но нашата грижа е, е да е, направим така, че тази дейност да се извършва при пълно спазване на изискванията за опазване на околната среда и на човешкото здраве. Но разбира се, това е, е, е извънредно интересна стопанска дейност. Иллюстрация. Големите кораби, един голям кораб, съдържа около 10 000 до 400 000 тона стомана. И стойността на един тон стоманен скрап е 300 евро. Значи, представете си един кораб с 100 000 тона стомана, скрапът от него ще струва 13 милиона. Тоест 30 милиона, извинете, 30 милиона. За такива цифри си говорим. Но съоръженията за рециклиране, които ще попаднат в европейския списък, трябва да отговарят на определени критерии. Подчертавам, че част от тези критерии е надлежното управление на отпадъците, е, до които води е, е, разглобяването на корабите за скраб, отровните масла и всичко останало. Всичко това трябва да продължи да бъде в съответствие с изискванията на Базълската конвенция. Отново и отново повтарям, ние не се отказваме от нея. И сега има нещо а, в предложението на а, докладчика, а, което ще засегна накрая, за фонда и за таксата, която да се събира. Това е и идея привлекателна. Тя вече е била споменавана, когато разисквахме Европейската стратегия за разглобяването на кораби за скраб. Това е идея, която е, е била обмислена и от страните преговаряли за Хонконгската конвенция. И е, когато е, правихме оценката на въздействието за нашия проект, тази идея беше разисквана. Отказахме се от нея, всъщност не я включихме, защото в нашия анализ и в консултациите с заинтересованите се оказа, че е, тук има е, доста осложнения и е, идеята е свързана с административни тежести. Казвайки това обаче, вашата идея е да има положителен стимул, а нашата идея е да има отрицателен стимул. Но е, съвсем ясно е и е, с, ние сме съгласни, че от стимули има нужда. Открити сме е, да разговаряме с вас е, за най-доброто възможно съчетание от стимули е, за постигане на нашите цели. А нашата цел основна е, както повторих нееднократно, е в глобален мащаб е, разглобяването на кораби за скраб да се извършва в съответствие с изискванията е, за безопасни условия на труд и за опазване на околната среда. Така че очакваме по-нататъчната работа с докладчика и с вашите колеги за да е, направим е, проект, който да е резултатен и да бъде годен за прилагане съвсем скоро. Вероятно бихте могли да отговорите на моя въпрос дали съществува обмен между МВ и Генерална дирекция предприятия, така че проблематиката, която имаме в корабния сектор, че имаме свръхмощности, които трябва да бъдат е, нарязани за скраб, това да бъде предмет на обща инициатива? Съществува ли някакъв обмен по тази тема или съвсем изолирано от всички вие сте разработили това предложение? Uh, естествено, естествено. Не отговорих на въпроса ви в своето а, заключително изказване. Да, прави сте, че има място за стопанска дейност, рециклиране на кораби в Европейския съюз. Както казахте, отразалът в момента е в криза. Но а, тук си говорим за отрасъл, който да отговаря на екологичните стандарти. Ние искаме отрасъла в глобален мащаб да спазва точно стандартите, а, които задаваме и на европейския отрасъл. Европейският отрасъл обаче е специализиран в рециклиране на по-малки кораби, които не могат да плават в открито море и също така рециклиране на държавни кораби, включително военни кораби бойни кораби. За големите промишлени плавателни съдове има много малък капацитет и в Европейския съюз, и в страните от ОИСР. А, необходими са много големи капиталовложения, необходима е процед... да се мине през процедура а, на издаване на разрешение. И в това отношение а, е, работим а, с колегите от Генерална дирекция Транспорт. Те са, са автори на а, проекта, предложен на вашето внимание и е, с колегите от Генерална дирекция предприятия. Изграждането на капацитет в Европа ще е, отнеме много време, може би десетилетия, ако изобщо е възможно, поради това, че идеите не са много привлекателни за деловите кръгове тук. Тъй, че е, да, ние работим с много колеги от други отрасли. Е, е, открити сме за различни начини за постигане на средствата, но както казах, изграждането на надлежен капацитет в Европейския съюз според нас ще бъде решение в прекалено дългосрочен план, ако изобщо се окаже такова решение, защото има изключително сериозни съображения във връзка с разходите. Има някакво малко недоразумение. Аз а, а, Разбрах какво става с корабособствениците, а що се отнася до корабостроителниците, през следващите а, месеци ние ще преживеем доста драматични събития във връзка с тях. Као Шлютер. Е, да, благодаря ви за интереса към тази тема. Аз а, е, усещи, усетих, че мой интерес се повишава, работейки по темата е, в сравнение с преди, защото тя е наистина завладяваща. Сега, а, е, ние говорим за а, е, тонове кораби, а, но това може да означава а, две различни неща. Първо, водоизместимостта и второ, тежината на кораба. Всъщност е, тежината на кораба е тази, която има значение и тук говорим за много по-низки стойности. говорим за около милион и половина тона през следващите години, които ще бъдат нарязани за скрап в Европейския съюз да кажем след 2015 година, може би 2 милиона тона. Не трябва да възстановим само пълната стойност на стоманата, а само разликата, която проистича от различните стандарти при които се извършва нарязването. Значи тук говорим за много-много малки разходи. Части от промила. Говоря в перспектива. Но сега нека да отговоря и на въпросите. Кристоф, първо, аз имах същия принципен подход захващайки се с тази работа като твоя. Нека всички да си платят и да могат да получават средства от фонда. Смятам, че това е по-справедливо. След това обаче се появи следния проблем. Някои кораби могат да, да посетят Европа веднъж или два пъти и е, да плащат е, е, много малко във фонда, а тогава а, Европа ще трябва да плаща много в а, обратната посока и е, разходите ще нараснат значително около 4 пъти. Мисля, че това е прекалено. И за това се отказах, понеже то е ще е скъпа идея. И тогава наистина ще е много трудно да се осъществи тази идея на а, практика. А, много е сложна структурата на корабособствеността. собствеността да, всеки кораб има регистрация в Международната морска организация, но както е, един от колегите каза, във всеки момент тази регистрация може да се промени, може да се смени знамето. Е, значи, е, не можем да мислим само за корабите под европейско знаме. Е, да, ние носим отговорност за тези кораби и тогава е логично да се плаща. Обаче, според мен, най-простият начин е всеки да си плати, като влезе в пристанището. Например, в нашата държава членка, в Швеция, за да бъдат накарани корабособствениците да чистят, плащате стандартна такса, когато влизате в няколко шведски пристанища. И независимо от това дали почиствате, таксата ви не се променя. Така че е, имаме такива такси, които са е, с екологична е, насоченост. Е, и винаги, разбира се, можете да си смените знамето с европейско, ако искате да ползвате фонда. Този принцип вече се е доказал в практиката. Да, е, би трябвало да има съответствие съответствие и с Базелската конвенция. Естествено има детайли за това как да се структурира таксата. Правната служба има какво да ни каже в тази връзка, включително от гледна точка на Базелската конвенция и съответствието на таксата. Съгласен съм с вас, че принципът, който вие задавате е интересен, но може би тази, това е политическа битка, която няма да спечелим. Виторио, да, ще проверим какво ще ни каже правната служба за съответствието с Базълската конвенция. Говорил съм с представители на няколко държави членки. А, да не губим връзката с Базел, казват те. Това не е а, а, неуспех на Базалската конвенция. просто унази част от нея, която би трябвало да създаде предпоставки за добро рециклиране. Когато не можете да използвате този механизъм, е, в случай, когато е очевидно, че корабът не е, е годен за мореплаване, защото двигателят му не работи, е, Базълската конвенция трябва да продължи да се прилага, но просто правната служба е добре да ни изясни картината. По коментара на Крис Дейвис. Забелязал, е, е, отбелязал съм е, съветът не, не още. Не знам защо съм го отбелязал. А, да, знам какво имате предвид, като казвате, че съветът е казал не още. Всички, с които до сега съм говорил, казаха, а, интересна идея, как ли ще се проработи на практика? Никой не каза, не е възможно обаче, защото всички са съгласни, че хората не спазват закона. Колегата Вандален вие казахте много те точно, че е, изпълнението на Хонконгската конвенция ще отнеме години. А е, в е, нарязването за скрап е, на, е, в Европейския съюз ще настъпи един връх през 2015 година е, поради изискванията за баластните води. И е, тогава ще се наложи преструктуриране през 2015 година, е, съгла. Е, е, сен съм, е, че е, трябва да има нещо на лице преди да влезе в сила Хонконгската конвенция. Сега изоставените кораби беше друг поставен въпрос. Да, фондът може да бъде използван. Добра идея. Да видим дали можем да я доразвием. По член 23. Това е най-спорната част – но тя е е спорна още в проекта на комисията. Комисията казва, искаме да използваме е, отрицателни стимули, защото ще спечелим по-лесно политическата битка. Обаче е, някой път нещата изглеждат прекалено лесно. Е, бих казал, дори член 23 да съществува, е, рядко ще го използваме, защото е по е, лесно в някои случаи да не спазвате закона и да си платите санкциите. И така може значението на член 23 всъщност да не се окаже толкова голямо на практика. Сега някои от е, колегите, е, които зададоха въпроси, не са тук вече. Да, криза има, но пък и нарязването за скрап расте по обем. И идеята ми беше да има нещо като самофинансираща се схема, самофинансиращо се звено. В този смисъл съм съгласен а, с а, някой от колегите. По принцип смятам, че хората не спазват закона а, и а, за да го спазват, трябва да ги накарате сами да си плащат. А, но тук се връщаме и към идеята за изоставените кораби, когато не можете да установите собственика, тогава може да се предвидят малко повече средства. Ричард. Вие казахте, че е, всичко трябва да е реалистично и осъществимо, но според мен моят проект е точно такъв. Това са ми предложенията, защото не може схемата да се опира върху негативни стимули, ако всички имат възможност да заобикалят закона. Няма да стане така. Така както и Базелската конвенция не се спазва 14 години. Така че и изменение 44, което съм внесъл, е, е, глобално свързано с фонда. То е осъществимо решение и не предполага такава бюрокрация. Имате структура на пристанищни такси и в нея трябва да добавите просто един ред. Събират се пари, които се пренасочват от властите във фонда Идеята ми, Кристоф, беше е, всичко да е свързано с всеки кораб, но това наистина е по-тежко за управление. Значи, като има е, ограничен брой съоръжения в европейския е, списък, които могат да черпят средства от фонда, бюрокрацията няма да е голяма, защото структурата е на лице. Значи, това са предложения, свързани с минимална бюрокрация и рентабилни защото а, парите ще се връщат в сектора. Значи не е скъпо и наистина бюрокрацията е абсолютно минимална. А, но бих казал, че банковата гаранция е една от, а, не, от така негативните предпоставки. Е, ще може да се избягва. А, а, във всеки случай тя е свързана с повече бюрокрация. А, в моето предложение е единствения контакт с компетентните органи е автоматичното а, плащане. А, което може да се превърне и в автоматизирано плащане в фонда и се плаща и, и, и черпите средства, когато кораба го предадете за рециклиране. Е, планът за рециклиране може да претърпи промени през годините, но основното е когато се извършва рециклиране да се плаща на едно предприятие в края на експлуатационния цикъл. Много по-лесно е това да се е, осъществи и е много по-рентабилно с оглед на нашите цели. Theodoros, yeah, I mean, we can change $2 per day salary with Е, да, а, не можем да променим това, че а, хората а, получават 2 долара на ден а, в а, този бизнес в Юго-Источна Азия. Но идеята е да стимулираме европейските дружества да се включат в европейския списък, за да имат достъп до фонда и средствата в него. Това ще е ефект на преливника. Тогава, може би, те ще имат стимул и да направят повече инвестиции в сектора и да повишат качеството на съоръженията. Надявам се, че отговорих на въпросите. Очаквам по-нататъчните дискусии, но всъщност аз си позволявам да мисля положително, защото никой не казва всичко това е невъзможно. Казва ми се, има проблеми с едно или друго, но още сега се вижда, че да има неработеща и неизпълнима Хонконгска конвенция, успоредно с нефункционираща и неизпълнима Базълска конвенция, е немислимо. За това трябва да направим всичко необходимо да обърнем това състояние на нещата. Включихме дискусията по точки 5 и 6. Срокът е до 17 декември. Ние ще гласуваме доклада с измененията на 24 януари. Гласуването в комисията ще се проведе на 19 февруари, а гласуването в пленарна зала ще бъде през април 2013 година. Благодаря за толкова интересния и оживен дебат. Е, Наистина много картинно беше показано и с филма какво е измерението на този проблем тук и изобщо в целия свят. Сега преминаваме към точка 7 от дневния ред, подобряване на резултатите от мерките на ЕСА в областта на околната среда, изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и готовността за реакция. Първо ще дам думата на докладчика. Това е колегата Оресте Роси. Благодаря, господин председател. Ще започна с един довод, който многократно съм повтарял. Става дума когато говорим за кораби, че трябва да се създават е, подходящи стандарти. Те не трябва да бъдат много специфични, много строги, защото иначе губим способност, защото се затварят предприятия, тъй като производството, изобщо дейността се измества в по-обикновени в кавички страни, които не отговарят на европейските изисквания също по отношение на екологията. Съществува и опасност е, от е, все повече замърсяващи емисии в околната среда по този начин. Освен това, е, искам да кажа, че може би е необходим по-добър диалог между различните е, отговорни фактори от Генерална дирекция околна среда и Генерална дирекция предприятия към Европейската комисия. Мисля също, председателят прекъсва. Е, извинете, тези, които не желаят да участват в дебата, моля да напуснат залата по-тихо, за да може докладчикът да продължи. Моля, давам ви думата отново. Съществува риск, че спазването на екологичните норми може да се усложни, обаче нашата цел е всички държави по еднакъв начин да спазват тези норми и това трябва да им бъде подсигурено. Миналия път ние засегнахме накратко темата. Беше казано, че Докладът трябва да бъде кратък. 6000 думи, това е правилото, което ние не трябва да нарушаваме. Аз се научих, е, по-скоро се опитах, извинете, да бъда възможно най-кратък в доклада, но все пак е, трябва да посоча, че в самото заглавие е, се съдържат някои ключови понятия, също така и в подзаглавията. Например, става дума за намаляване на административното бреме, спазване на принципа за субсидиарност, осигуряване осигуряване на повече публичност и прозрачност в административните процедури, също така достъп до доклади е, с екологична тематика за гражданите. И защо целият този проблем е свързан с обстоятелството, че оценката на въздействието от е, страна на комисията не беше толкова пълна, що се отнася до последващия контрол – а също така възникват и проблеми, свързани с правната несигурност. Аз установих един случай от 2008 година. 23,5% от всички правни норми на Европейския съюз се отнасят до околната среда. Много нарушения, които са извършени, изобщо не са били регистрирани, т.е. за тях не е било съобщено. Така че аз мисля, че трябва да се спази предложението на колегите да се включат подобни мерки, които да бъдат с коригиращи превентивен характер в ключовите сектори. Трябва да се осигури по-добра кохерентност между екологичната и бюджетната политика на Европейския съюз. Необходима е информация, необходими са повече усилия за установяване на е, изпитани практики в Европейския съюз популяризирането на общностните програми за околна среда изисква нова административна организация, когато става дума за комуникация и достъп до информация на всички нива. Също така трябва да бъдат засилени пилотните дейности между заинтересованите страни от държавите членки на регионално и местно равнище. Разбира се, необходима е и правна сигурност, що се отнася до правните разпоредби. Искам да припомня, че комисията не е извършила пълна оценка на въздействието в тази връзка. Трябва да бъдат прилагани глобални инструменти, да се помисли за една оценка на такива инструменти, а административните разходи, е, какво означават те, когато не се спазват екологичните изисквания, трябва да се избягва свръхрегламентирането и да се приемат разпоредби, които колидират помежду си. Аз съм обобщил в таблица за кои е, правни, за кои стандарти става дума, които примерно трябва да бъдат спазвани от автомобилопроизводителите. Е, разбира се, когато има объркване, това води и до по-високи разходи, така че правните разпоредби трябва да бъдат е, логични, за да могат да бъдат спазвани. Трябва да се осигури възможност за онлайн администриране, дигитални, цифрови решения, които все още не се използват в достатъчна степен. Същото се отнася за социалните изисквания по отношение на екологичните такси за предприятията. Освен това, достъп на гражданите до информация информация. Този аспект също е важен. Е, има и директива за достъп на гражданите до екологични екологична информация. Всичко това е уредено, както виждате, Освен това, трябва да се подобри и сътрудничеството между съдилищата на държавите членки. Не само репресивни методи трябва да се прилагат, а хората трябва да бъдат убеждавани да спазват екологичните норми. Това ще донесе предимства за всички. Освен това, трябва да се осигури екологичните такси да не бъдат пречка за инвестициите в екологичния сектор. Трябва да се обърне внимание на предприятията, да се изостри вниманието им към екологичните проблеми, но ще трябва да им бъдат предложени и стимули. Ще трябва те да могат да останат в Европа, а не да изнасят производствата си в чужбина, защото там причиняват много по-големи замърсявания, отколкото тук. Освен това трябва да се направи една добра оценка на всички сектори, сектори, трябва да се направи оценка на въздействието на правните разпоредби върху фирмите и тяхната конкурентоспособност. За момента спирам до тук. За мен този въпрос е изключително важен. И Искам да посоча още нещо на всички равнища в нашата комисия, също така и в е, е, Европейската комисия, в различните и генерални дирекции също и на ниво предприятия да се вземе предвид факта, че екологичните инвестиции не представляват излишни разходи и трябва да се погрижим за една кохерентна, кохерентен начин на работа. След... Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, а, моя подход би бил съвсем различен. Вие в края казахте, че се тревожите, че европейската промишленост ще се изнесе в чужбина, но моят подход е друг. Аз съм загрижен за конкурентоспособността в рамките на Европа. Наблюдавам какво става в моята страна, наблюдавам какво става в Италия. Припомнете си, примерно, регламента за опаковките. Ето, че в Италия, в Ирландия нищо не се прави, а в моята страна се прекалява. Значи, това си е наш проблем. Тъй, че много съжалявам, че е, генералния, госпожа генералния директор от комисията си отиде. Но ако попитате комисаря, той ще каже, основният ни проблем е недостатъчното прилагане на законодателството на национално ниво. В някои държави то е 100%, в други държави 20%. Няма нужда да гледате към Румъния или България, огледайте се само в страните, които са преки съседки на моята. Тъй, че аз бих се вгледал къде какво се прави. Да, съгласен съм, че трябва да регулираме по-малко. Да, съгласен съм, че трябва да има електронни а, варианти. Но нека да започнем от там какво се прави. Например, около, около Страсбург комисията няма право да вземе проба от река Рейн, за да разбере дали електроцентралата в Страсбург работи законосъобразно. Значи в самат, самия Европейски съюз комисията няма никакви правомощия трябва да се погрижим нещата да станат сравними и докато не го запишем ясно, ако не хванем за ушите собствените си държави членки и не ги накараме да спазват законодателството, не знам, аз лично се опитах а, така да се боря в големите политически групи за вашия доклад, тъй че съм много благодарен, че ни предоставяте и време да го направим. Благодаря на Карл Ханс Флорент, следващия оратор. Благодаря. Изпълнението на европейското законодателство като че ли е така основна цел на сегашното председателство. Но има такива е, разпоредби, които са толкова недостатъчни, че не можем да се възмущаваме от недостатъчното им приложение. Благодаря на колегата Роси за доклада, но той като че ли се е разминал с темата си. Защото съобщението на комисията беше за предимствата от екологичното законодателство на Европейския съюз. А господин Роси говори преди всичко за недостатъците. Да, той е очертал някои много важни теми, но подходът, им е, подходът му е твърде отрицателен. А, и би трябвало... Е, той всъщност обръща с главата надолу това, което се казва в известието на комисията. Предимства има, няма само недостатъци. Мисля, че никой няма да спори с мен. Мисля, че екополитиката допринася много за модернизацията. Много добре знаем, че неприлагането на законите също причинява разходи. Може да има огромни, огромен брой работни места, инвестиции в порядъка на милиарди и така нататък. Мисля, че господин Роси се е задълбочил в въпросите на, принципите, на принципа на субсидиарност, но това не е въпрос на прилагането. Субсидиарността играе роля преди да се пристъпи към законодателство, след като вече възникне а, нормата. Ние сме една правна общност от 27 страни и във всичките тези 27 страни нормата трябва да се прилага еднакво. Действително, местното и регионалното ниво са много важни, защото там е мястото, където се прилага законодателството, но само с пари не може да се помогне установихме много недостатъци, недостатъчен административен капацитет, даже аз бих казал недостатъчно ноу-хау за това как точно се прилага действащо европейско законодателство. Ширят се най-различни практики в някои държави, включително и малки, има отлични умения за прилагане на законодателството, а други а, някакси а, не знаят как точно да го направят. В седмата програма за действие в областта на околната среда, която комисията ще публикува утре, Европейският приоритет номер едно за следващите 6 години е прилагане, прилагане, прилагане с помощта на всички онези инструменти, които са нужни за това. И партньорствата по прилагането са нещо разумно. Мисля, че сме стигнали до момента, в който комисията трябва да си партнира с нивата на държавно ниво, местно ниво, регионално ниво, общинско и така нататък, за да има еднообразно прилагане на законодателството на Европейския съюз. Така че всъщност съм съгласен с колегата Флоренц и смятам, че докладът трябва да се пренапише или да има друга насоченост. Ще видим какво ще стане след като постъпят е, предложенията за изменение. Всеки случай, колега Роси, ще ми се малко по-положителен да е вашият подход. Благодаря. След избора на бившия председател сега следват, е, следва изказване на колегата Теодор Сикалакакис. That, uh, conclusion... Искам да посоча следното. Искаме да се дистанцираме от е, изводите на докладчика до известна степен във връзка с екологичната политика. Много неща не са изпълнени изцяло, също така нямаме и добрите механизми за това изпълнение. Така изглежда ситуацията. Представям си, че трябва да имаме много повече ефективни и децентрализирани инструменти, за да можем да гарантираме изпълнението на тази политика. Това комисията трябва да е, изпълнява с много по-голяма строгост и тук Карл Хайнц Флоренц има право. Трябва да се осигури и по-добра достъпност на информация за гражданите. Понякога гражданите участват по неекологични причини. Някои страни използват законите, за да спират инвестиции, които всъщност не за които всъщност няма някакви традиционни основания. Така че, е, да, когато някой има право да спира нещо, да, но когато не, не трябва да се блокира цялото общество. Необходими са ни екологични инвестиции и тази идея не трябва да бъде жертвана, точно обратното, тя трябва да бъде насърчавана. Накрая ми позволете да посоча, че имаме е, екологично законодателство и в сферата на индустриалната политика. Секторите могат да реализират печалби, когато имат конкурентни предимства и е, в бъдеще е, явно това няма да бъде така, защото по този начин, защото просто ерозира нашата обща база. Господин Хупс, благодаря. Аз искам да подкрепя Кархайн Фроденц, когато той казва, че държавите членки трябва по еднаква степен да изпълняват тези разпоредби. Това е, което ни вълнува. Ние сме за еднакъв контрол и за еднакви мащаби. За това ние изпълняваме и екологичната политика, за да можем в нашите страни да кажем, че примерно регламент за пестициди или директива за растителна защита навсякъде действат еднакви стандарти в Европа. Европа осигурява и това, което идва отвън, т.е. неговата безопасност, така че ние трябва да търсим баланс навсякъде по света. Трябва да се погрижим за еднакво ниво на безопасност ние имаме законодателство, което много бързо се развива, много по-бързо, отколкото може да си представи някой, много по-бързо, отколкото хората могат да го следват. И в случая ние носим на лична отговорност. Искам да апелирам и към отговорността на комисията да се спазва кохерентност между различните регламенти и директиви и да не се е, припокриват те е, обезлесяването, да, обаче тук е, е, ще трябва да се отправи апел към комисията. Може би трябва да бъдат съкратени някои норми. Уважаеми дами и господа, много теоретично се води тази дискусия тук и ми е много трудно да се боря в собствената си страна за тези идеи. Правителствата казват, да, ние искаме да запазим нашите стандарти, нашите норми, не виждаме общия капитал, те не виждат всъщност общия капитал, общата полза, която можем да постигнем. Много ми е трудно да Говоря и за създаване на работни места. Защо? Защото те се плащат от данъчните постъпления. А, всъщност ние трябва да а, осъзнаем, че екологичната политика ще бъде голямо предизвикателство. Комисията също, е, тя трябва да си зададе въпроса как да включим обществото, за да можем да изпълним изискванията, за да можем да гарантираме изпълнение по еднакъв начин във всички държави членки. Трябва просто да посочим значението на всичко това. Това е наше предизвикателство, но и за комисията. Председателят. Е, комисията получава думата сега. благодаря, господин председателю. Комисията благодари на ком... вашата комисия за назначаване на докладчик, който да вземе отношение по нашето съобщение. Няколко бележки ще направя. Първо, това съобщение отразява приоритетите, които комисарят Поточник – е, е определил е, централно място сред тях заема изпълнението. Комисията е, е дефинирала някои основни идеи с цел повишаване на изпълняемостта и ще работим усилено в тази посока. Що се отнася до конкретиката, мисля, че можем да извлечем следните шест ключови идеи съобщението. Първата е свързана с познанията, знанията. Това бе въпрос, който се открои в изказванията днес сутринта. Изключително важно е тези, които работят по прилагането, да разполагат с добра информация. Така че трябва да се търсят възможности за подобряване качеството на информационния поток, за умен челен опит за по-пълноценно използване на информацията в интернет, така че е, хората е, по-лесно да могат да проследяват е, прилагането на правилата на място. Следващата идея е свързана с изграждането на мрежи между експертите. Това предполага различни видове мрежи. Вече, например, е, си сътрудничим е, с мрежи на съдии, което позволява на съдебните власти в целия Европейски съюз да обменят помежду си опит, е, извлечен от разглежданите от тях дела това е изключително важно за постигане на а, е, ново ниво на разбирателство между а, е, съдиите е, в Европейския съюз. Имаме а, мрежи и между други професионалисти. А, работим в тясно сътрудничество а, с Комитета на регионите за да се обменя информация по въпросите, които вълнуват местните и регионалните органи и се надявам, че това също отговаря на някои от въпросите поставени от господин Роси. Друг механизъм, който има значение достъпът до правосъдие. Това бе загаднато и от господин Роси и в някои други изказвания. Доста се работи по тази тема в момента. Извършили сме изследвания. Разбира се, а, а, Съдът на Европейския съюз е постановил някои много съществени решения в тази връзка. И, ма, през 2003 година комисията беше направила един проект, а, който не видя бял свят, но съдът а, на Европейския съюз междувременно а, се произнесе по дела в подкрепяйки по-широките възможности хората да водят екологични дела пред националните съдилища. Е очевидно, че това е пътят напред. Други идеи е, са свързани с механизмите за е, решаване на жалбите. Това също бе поставено от господин Роси като въпрос. Той попита как ще гарантираме възможността на гражданите градивно да е, решават е, своите проблеми а, е, в общение с компетентните национални органи. И разбира се, много силен акцент сме поставили върху значението на проверките. Голяма част от проблемите, така както сме ги установили, проистичат е, от липсата на надлежен контрол на място. А, е, всъщност а, в Европейския съюз има и примери на държави членки, където са разработени много съвършени механизми с минимална административна тежест, но механизми, позволяващи ефективна намеса при наличието на екологичен проблем и неговото решаване. Ние ще направим всичко необходимо този челен опит да се превърне в норма в целия Европейски съюз. Така че да, господин председателю, сигурно ще се съгласите, че ние работим на фронта на няколко различни възможни инициативи. Надяваме се, че някои от тях е, ще намерят е, място е, в проекта на седма програма за действие в областта на околната среда. Надявам се, че този проект ще бъде предложен на вашето внимание в съвсем близко бъдеще. Благодаря. Докладчикът иска ли думата още веднъж? Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на колегите, и на комисията за изказванията. Съгласен съм с това, което каза комисията за обмена на информация, за контрола, за достъпа до правосъдие за гражданите, за разпространяването и популяризирането на знания. С всичко това мога само да се съглася. Мисля, че повечето от нещата бяха казани, някои се припокриваха. Господин Флоренц каза, че трябват прости правила, чието спазване да е реалистично и възможно. Съгласен съм с това. В подобна насока се изказа и Криста Клас. Всички държави членки би трябвало да се придържат към правилата, но всяка от тях трябва да има и известно поле за гъвкавост, но след като има правила, те трябва да са а, валидни навсякъде. Теодорус каза, че не е съгласен с, с определен текст и че правилата трябва да са по-строги от това, което предлага комисията. Комисията пък настоява, че е по-добре да се обърне повече внимание на гражданина. Така че колегата Йо Лайнен, вие знаете, колег, вие знаете колко пъти съм се карал с Йо по въпроси за околната среда, защото сме на различни гледни точки, но в момента искам много да му благодаря, защото той на практика подкрепи моя текст. той стъкна повече положителни. Той каза, че имам повече отрицателни, отколкото положителни аспекти. Напротив, подчертал съм много положителни аспекти, но ако искаме да направим нещо, да постигнем ефект, трябва да не си затваряме очите и пред отрицателните моменти и да работим за тяхното решаване. Абсолютно съм съгласен с казаното, че след като има правила, те трябва да се спазват в държавите членки. Оценявам високо това, че повечето от вас поне отчасти са съгласни с мен. Председателят, положителното мислене улеснява живота. За да станат нестата по-лесни, моля колегите до 13 декември да внесат предложенията за изменения на 22-23 януари. Ще гласуваме тук в ЕНВИ, а в през февруари ще е гласуването в пленарна зала. С това приключваме тази точка от дневния ред и преминаваме към последната за днешния преди обяд, номер 8. Възраждение повдигнато съгласно член 88, параграф 2, употреба на млечна киселина за намаляване на повърхностното микробиологично замърсяване на кланични трупове на животни от рода на едрия рогат добитък. в така тази точка от дневния ред има доста напрежение, така че първо искам да дам думата на авторите. Първо, Линда Макеван. Um, you, Благодаря, господин председател. Причината, поради която обръщам внимание на нашата комисия на този въпрос е, че с потребителски организации, с ветеринарни организации и други се стигна до някои изводи, че има проблеми. Комисията казва, че тук има санитарни съображения за проекта, но всъщност няма нужда от промени в санитарните стандарти, защото има търговски спорове с Съединените щати във връзка с говеждото внос от Европейския съюз. за това се правят проектите в Световната търговска организация Европейския съюз изгуби делото във връзка с инжектираните вещества в говедата и част от споразумението беше да не се третират с, артифи... с изкуствени хормени хормони, месата, които се изнасят към Европейския съюз, т.е. към Съединените щати. Но в Съединените щати с млечна киселина се инжектират месата. Вярно е, че има лиценз. Обаче проблемът за който ни говорят хората от отрасъла е, че ако се използва млечна киселина когато месото вече е на конвейера, това може да допринесе за прикриване на проблеми с неспазване на санитарните изисквания. А ако млечната киселина е използвана в края на процеса, а, нали, а, в а, процеса, докато месото се движи по конвейера, ветеринарните специалисти отстраняват всички заразени или замърсени места. На края на процеса можете да използвате само чиста вода за измиване, докато в Съединените щати на конвейера може да се използва млечна киселина и това означава, че има възможност за прикриване на проблеми с хигиена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 В Европейския съюз е имало няколко проекта. В първоначалните си предложения Европейската комисия не искаше да се използва изобщо млечна киселина в хода на производствения процес, а само в края му. Само, че в Съединените щати такава киселина се използва в хода на производствения процес, докато месото се обработва на конвейера и за това е и предложението на, на комисията. Сега, става дума за публични обсъждания. Въпросът не е безспорен. В съвета няма мнозинство за подкрепа на предложенията на комисията. Доста държави членки на последното заседание на съвета гласуваха против предложението на комисията. Сега ще си намеря списъка точно кои държави членки какво са заявили като позиция. Значи в момента на позицията на правителствата Франция, Австрия, Гърция, Полша, Латвия са гласували против в работната група. Унгария, Белгия, Люксембург и Финландия са се въздържали. Следователно няма мнозинство. И е, доколкото разбирам, че ако се гласува след, ня... след няколко дена, пак няма да има мнозинство в съвета. Ако няма мнозинство в съвета, е, Европейската комисия. Е, е трябва да прецени какво да прави по-нататък. Министрите няма да вземат решение. Мисля, че това не е добре за демокрацията. Този дебат трябва да бъде изнесен публично. И другото, е, всъщност за него искам да попитам комисията. Ако е толкова хубава идея от санитарна гледна точка да се използва млечна киселина, защо комисията не го е предложила до сега? Защо не е казала това трябва да го правим вътре в Европейския съюз? Каква полза ще извлекат европейските потребители? Вие е, не предлагате да се сложи етикет, на който да се обозначи, че месото е обработвано с млечна киселина. Е, разбирам, че дружествата, които използват такава киселина, трябва трябва да информират. А, обаче потребителите не разбират, че са информирани, защото нищо не пише на етикета. А, за какво а, а, трябва да се добавя още един производствен метод към конвейера, при положение, че няма отража, отразяване на този метод върху етикета? Сега, а, може ли комисията да потвърди, че е, САЩ все още не позволява да се внася европейско говеждо на тяхна територия. Е, след кризата с луда крава тази забрана не е премахната. Въпреки, че сме решили всички здрав... проблеми с здравеопазването, няма никакви научни е, доказателства, които да подкрепят забрана за вноса на говеждо от Европейския съюз. Разбирам, че Конгресът е, може би ще обсъди законопроект за отменяне на тази забрана, само че такъв законопроект още не е внесен. Значи, ето ни сега един проект, който ни се предлага, без ясна полза за е, европейските потребители, при положение, че потребителските организации и ветеринарите са обезпокоени от него, защото няма никакво предложение да се етикетира месото като обработено с млечна киселина. Това беше състоянието на нещата към вчерашния ден. Надявам се, че колегите са наясно какво им говоря и че комисията ще преосмисли предложението си. Ако а, е, млечна киселина е, трябва да се използва, и това може да се обоснове изобщо, би трябвало да се използва в края на процеса. И въпросът ми е, защо да създаваме този нов метод, да променяме нещо без полза за европейския потребител, при положен, че няма причина да се прави такава промяна. Колегата Дагмар от Берент. Искам само да добавя нещо към казаното от Линда Макиван. Всъщност, ние не говорим тук е за хигиената на месат. Говорим за търговия. Ако се огледате и се опитате да прецените кой кого ще се опитва да убеждава, за Почвайки от е, най-високата иерархия на началници надолу, е, не знам дали някой ще се остави да бъде убеден. Вярваме ли, че е, ново търговско споразумение с Съединените щати е по-важно от нещо друго? И за това ще жертваме интересите на европейския потребител. Това е въпросът, на който трябва да си отговорим. Много бях изненадана, че в а, рамките на комитологията при а, обмена на книжа в един момент се предложи а, да се прилага млечна киселина само след, непосредствено след заколването на животното и проверката на месото. Надявам се, че комисията ще а, ни е, отговори на въпроса е, защо е, е претърпяла промяна нейната идея. Ако е, само след клането ще се прилага, то тогава е, е, процесът не представлява интерес за САЩ и за Канада. Е, има ли е, научно становище от е, Европейската агенция за безопасността на храните? Е, можем да се запитаме. Това становище съществува. И е, той е пример за случаите, в които ЕФСА не е на висота. Те казват, нямаме достатъчно данни, обаче според нас, еди как си стоят нещата. Единственото, за което говорят, е безопасност. Обаче никой от нас не казва, че е, млечната киселина е опасна за хората. Ние не казваме, че е опасна, нито казваме, че е токсична. Единственото, което казваме, е, че е, тя може да се използва за камуфлаж на проблеми е, от хигиенна гледна точка. Значи, всъщност проблемите са на няколко нива. Е, може да се занижат санитарните стандарти в кланиците, ако се допусне използването на млечна е, киселина. Е, тя убива всички бактерии след прилагането и обаче това включва и, и хубавите бактерии, които помагат месото да се запази при транспорта след това вече не е възможно да вземете надежна мостра от трупното месо, за да направите проверка. И ясният отговор би бил, ако а, млечната киселина е нещо желателно, щеше да има някакъв нормативен акт на Европейския съюз, който да допуска или да изисква нейната употреба. Генерална а, дирекция а, Санко, а, господин Ван Дайк и неговите колеги а, вече са ни казвали, че ще се. А, а, повиши защитата на потребителите, но ако не сте предложили акт в този смисъл, а, значи говорим за а, нещо, а, което а, всъщност превръща интересите на европейския потребител в жертва на олтара с търговията с Съединените щати. Не става дума тук за потребителска защита. Господин Демарти, а, сигурно много по-добре може да ни обясни е, проблемите, които ни вълнуват. Аз съм е, една от тези, които се бориха е, за е, забраната на е, хормоните и си спомням как изгубихме делото. Беше истинска мъка. и за това продължава да влиза това месо третирано с хормони. Е, Матиас, е, в твоя район знаеш е, как стоят нещата с този нос. Трябва да кажа, че от гледна точка на а, защита на потребителите мярката е неоправдана. Дали е оправдана от търговска гледна точка, не зная. Но а, нека наричаме нещата с истинските им имена. Ако правим нещо ние правим нещо, което според нас не заслужава да се прилага в Европейския съюз, обаче просто жертваме потребителите в името на търговията с щатите. Well, I don't have so much to add, I think, both Dagmar and... Карл Шлитер, нямам какво толкова да добавя към казаното от Дагмар. нямам какво да доразвивам нашите възражения. Както каза и Дагмар, не са разгледани всички възможни аспекти не знам как си представят, че липсата на конкуренция от нормалната микробиологична флора ще допринесе за качеството на месото. Не е сериозно. Ние не се страхуваме от млечната киселина, както казаха всички. Страхуваме се от снижаването на санитарните стандарти и от е, евентуалното отразяване на тази употреба върху качеството на месото, което достига до крайния потребител. Нямам какво друго да добавя всъщност. А освен това, че не може всеки път, когато имаме разногласие с САЩ, да кажем, а, имаме търговско разногласие – и трябва непременно да го преодолеем. Не, ние трябва да си спазваме правилата, политиката и да направим това, което е редно за нас. А, някой път изпадаме в конфликт с САЩ, обаче няма нужда те да ни тормозят. Като смятаме, че нещо е неправилно или правилно, постъпваме адекватно. Ние винаги ги наричаме е, наши приятели. Те разбират нашите аргументи, разликата в културата. Не съм. Е, песимист. Не мисля, че това ще се отрази неблагоприятно върху търговските ни отношения по начин, който би обосновал такова изкривяване на нормалната ни логика и е, би оправдал такава намеса в хранителната верига. За мен е, решението е ясно. Благодаря на Карл Шутер. И сега има редица колеги в е, списъка на изказващите се. Колегите са Рената Зомер, Корин Лепаш, Петър Низъл, Манхат Магинес и Крис Дейвис, а също и Софи Окони. Пропуснал ли съм някого? Господин Баки. С това приключвам списъка на изказващите се. Имам молба към всички колеги, ако обичат да се изказват по-кратко, за да имаме възможност да изслушаме отговора на комисията. Е, има представител на генерална дирекция Санко тук и е, Диджи Трид също. Така че, моля ви, бъдете кратки. Госпожа Зомер. Благодаря, господин председател. Да, ние имаме чудесни разпоредби във връзка с хигиената, те са много строги в Европейския съюз, обаче имаме около 120 хиляди случаи годишно на инфекции вследствие хранителни продукти. Това означава, че има смисъл да се приемат допълнителни мерки. Аз съм съгласна с колегата Род Беренц изцяло и е, за това, че трябва да става дума и за търговия, а не изключително за търговия. Аз се питам защо не трябва да допуснем тази естествена киселина, която има в нашите мускули, е, е, която пречи да не получава мускулна треска, да не се използва с цел месото, което е много чувствително, особено когато от него се произвежда кайма, много лесно там се е, установяват организми, ешерихия коли, канкулобактер, така че ние бихме могли да си помислим за едно допълнително третиране на месото с тази киселина. Във връзка с гласуването в съвета, мога да кажа, че нямаше единство в съвета, но имаше значително мнозинство за това предложение. Става дума за 14 държави членки, които са да, имаш за. Имаше и 4, има, 4 държави въздържали се, т.е. те не са принципно против. Е, и за това аз не бих казала, че съветът категорично отхвърля това предложение. Съветът вероятно изчаква становището на парламента и според мен това е много добре за нас. Искам да подчертая, че едно от условията в предложението на комисията е, че за едно пробовземане за микробиологично изследване на кланични трупове, т.е когато се проверява дали се спазват нормите по време на, клане, на процеса на клане. Т.е. това пробовземане трябва да се извършва преди третирането с млечна киселина, за да може да, като се използва млечна киселина, да се прикриват пропуски в хигиената. Тоест, още веднъж искам да повторя, че става дума за допълнителна мярка, а не за мярка, с която се прикриват нещата. Искам да подчертая също, че е необходима документация за третирането с млечна киселина. Производителите на хранителни продукти, които използват млечна киселина за деконтаминация, трябва да документират това третиране и при предаването на кланичните трупове за следващ етап на преработка трябва да посочват тази информация. И ако комисията може да ни потвърди, че е, това ще се отнася и за вносното месо, това са и нашите принципи, правилата, които ние сами е, приемаме да се отнасят и за вносни продукти, то тогава, честно казано, вече няма да имам никакви грижи. Аз също смятам, че на САЩ не трябва да се позволява всичко, което те искат. Водили сме много търговски спорове с тях, примерно дискусията за месото, съдържащо хормони или клонирането. В този случай обаче смятам, че е, това е, е положително за нашия пазар на хранителни продукти. Аз не мога да се съгласа с а, тази резолюция по никакъв начин и съм за нейното отхвърляне. Благодаря, казва председателят Кори Лепаш. Благодаря, господин председателю. Споделям позицията на Дагмар и тази на Карл Шлютер. Най-напред ми се струва абсолютно а, очевидно, а, че това е въпрос търговски, това се показва и от присъствието на Генерална дирекция търговия на нашето заседание. Явно, че има натиск за спромяна на правилата. Спомням си разискванията за клонирането. Е, нещата са ясни. Въпросът е дали има полза за европейския потребител. Или е ясно, че млечната киселина не е, е опасна, а искаме да постигнем други неща. Никой не е казал някога, че е опасна. Как ще се използва обаче тя? Е, това, е, че ще се унищожават определени бактерии и това няма да улесни пробовземането. Това, че се отваря вратата към други методи, всичко това поставя под съмнение усилията, които правим от 10 години, за да повишим хигиенните стандарти в нашите кланици. Значи, мисля, че въпросът трябва да се гледа и от гледна точка на нашите производители и на а, а, нашето производство. Всеки път, когато а, повишим изискванията за хигиената, това е струвало много на нашите производители и мисля, че това е нещо, което нямаме право да забравяме. Благодаря, Петър Визе. Ще говоря на английски, защото имам няколко бележки на английски язик. Естествено, млечната киселина е естествено вещество. От е, това, което чета, виждам, че става въпрос за много ниски концентрации. Публичният дебат с аргументи за и против би бил полезен. Ренате Зомер ви представи позицията на моята политическа група по този въпрос. Ние сме изпратили и писмено на комисията. Доколкото аз разбирам предложението на комисията, дава се възможност за използване на млечна киселина само в края на процеса, след като са взети всички проби за всички необходими изследвания. Сега искам да попитам комисията дали тълкувам правилно нещата. Не разбирам изцяло нещата. Записани са в приложението на предложението на комисията, значи, в което се казва, че преди да се приложи млечна киселина се вземат проби за оценка на микробиологичните критерии. И в изложението на комисията е записано друго и ще, ще помоля да ми обясните какво значи инспекция постмортем. Аз не съм ветеринар. А, не знам, но като говорим за кланични трупове, значи става дума за умрели животни. Не мога да направя проверка постмортем, преди да съм отрязал част. А, така че бих помолил комисията да се изкаже и по съображения Н и П, където авторите на резолюцията е, посочват две два недостатъка, например за обикновената чревна флора, от това, което е написано, излиза, че пържолата е вредна за здравето, с което не съм съгласен. Бих искал експертно обяснение от комисията. Благодаря на Петър Лизе. Госпожа Магинес. Благодаря, господин председателю. И аз искам да чуя отговор на въпросите поставени от Питър от страна на комисията. Няколко кратки бележки. Притеснявам се, че а, има известно а, впечатление, че а, говедовътството, което мина през страшни кризи и преживявания, а, и, и толкова а, много а, подобрения постигна, включително поради натиск от нашия парламент, ще се върне към недобра практика. Имаме регламент 853-2004 година и за това мисля, че това впечатление е неоснователно. Второ, когато хората така жонглират с идеята, че говорим за търговия, не мисля, че търговията е мръсна дума. Е, тя създава истински важни работни места. За това е важно да обсъдим въпроса цялостно. Защитата на хората, да, но и търговията е от основен интерес за нашите граждани. И за това е, тук е, както колегите казаха, бих е, потвърдила, че а, млечната киселина е безопасен продукт а, според а, Агенцията за безопасността на храните и това трябва да се подчертае. Ще повторя във връзка с търго, търговските аспекти. Търговията не трябва да се възприема като нещо, което води до снижаване на нашите стандарти. Не, тя има своите ползи. Бих се съгласила а, обаче с това, което беше казано, че тези въпроси трябва да се обсъдят в публичен порядък. А, това обсъждане е от основно значение. Смятам, а, че регулиране на използването на млечната киселина е необходимо. Трябва да го подкрепим. Аз ще подкрепя резолюцията, която в момента е на маста. Благодаря, Крис Дейвис. You, Благодаря, господин председателю. Явно съгласие има, че млечната киселина е естествен продукт, абсолютно е безопасна за хората и месото напръскано с млечна киселина става неразличимо от другите меса, които ни се предлагат на тезгяска. ЕС казва, че използването на млечна киселина е безопасен и резултатен начин за контролиране на патогенните бактерии. След това продължава в смисъл, че няма опасност от използването на тази киселина за здравето на човека или за околната среда, но може значително да ограничи евентуалното микробиологично замърсяване. Ако стоим на позициите на безопасността на потребителя и добрата хигиена, въпросът ми към комисията е защо тя до сега не е предложила проект, с който да задължава за използването на млечна киселина в европейските кланици. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Въпросът, който се поставя е дали предложението на комисията изначално променя базисния принцип, който регулира хигиенните изисквания към говеждото месо. Отговорът е не. Защото плечната киселина не дава нищо допълнително от гледна точка на хигиената. Но се намираме в економическа конюнктура, заради която е възможно, за да се намалят разходите е, в производството, да се прояви една тенденция да се положат по-малко усилия от гледна точка на хигиената. Преди да се стигне до края на производствения процес. Вярно е, че с млечна киселина тогава могат да се прикрият някои неща. Мисля, че това трябва да го вземем предвид економическото състояние, економическата криза, е, в която се намираме. Конкуренцията е, е такава, че можем е, да бъдем тласнати към занижаване на нашите стандарти във връзка с е, хигиената на хранителните продукти. И това е реалният въпрос, който трябва да си поставим. Може би това не е фокусът на предлагания текст, но е, все пак трябва да се запитаме дали а, е, наличието на европейския пазар на месо, а, е, което е третирано по различен начин, а, така както се третира в Съединените щати, няма до, отново да доведе до снижаване на хигиенните стандарти. Това е въпросът. Напълно а, съм а, в течение на казаното от а, госпожа Зомер но ми се струва, че при сегашната економическа ситуация като че ли рискуваме да отворим котията на Пандора и да рискуваме здравето на своите съграждани. Банки. Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да говоря бързо. Въпросът е тежък, несъмнено. Комисията несъмнено е под, наск, под натиск. Под натиск сме и ние. Но има някои неща, за които все още не се е говорило тук. Използването на млечни бактерии а, увеличава срока на годност на бактериите, т.е. на месото. И а, всъщност, е, независимо в коя фаза използвате млечната киселина, а, може да се стигне така до по-дълго преседяване на това месо а, с по-дълъг срок на годност. А, въпросът е дали да допуснем този процес. Също така има и друг въпрос. Кланиците затворен цикъл ли са? Без никакви инфекции. Само чиста вода ли се използва там? Мисля, че тези, които го правят, са в по-неизгодно конкурентно положение от кланиците, които използват млечните бактерии. И в моята страна, например, моето правителство отказа да приеме законодателен акт по този въпрос, именно по тези причини. В този смисъл очакваме отговор от страна на комисията. През следващите 20 години въпросите за хигиената на хранителните стоки няма да слязат от дневен ред. Напротив, ще стават все по-важни. Не бива да се допуска да направим крачка назад. Сега искам да дам първо думата на представителя на генерална дирекция Санко, а тук присъства директорът господин Ван Контен. Моля. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да уверя всички почитаеми евродепутати. Е, е, че е, ние имаме, може би, най-високите стандарти на хигиена е, по отношение на хранителните продукти и никога няма да се откажем от тях във вреда на потребителите. Няма да снижим нивото, няма е, да допуснем изключения от нашите принципи, няма да заменим е, хигиенно издържаните методи с съмнителна практика. С други думи, ще спазваме законодателството. Припомням ви, че след Бялата книга за е, безопасността на храните, вече е, са приети няколко директиви е, за хигиената на хранителните стоки през 2004-2006 година и там са дефинирани всички процеси, които трябва да бъдат спазени, за да се гарантира спазването на този подход, известен с метафоричното описание от земеделското стопанство до вилицата. Нека сега откроя няколко принципа. Присъстващи във всички е, тези нормативни актове, прияти от парламента и съвета. Първо, основната отговорност е, е в преработвателното предприятие, това, което произвежда хранителната стока. То трябва да гарантира безопасността на своя хранителен продукт. Както вече казах, обаче от земеделското стопанство до потребителя, т.е. до вилицата на потребителя трябва да се гарантира тази безопасност през цялата хранителна верига. А, имаме а, съответно механизма ХАСЕП, който а, определя в кои критични възлови моменти трябва да се а, обърне особено внимание на хигиената. В а, тези актове, а, които са приети през 2004 година, а, се дава ясно правомощие на а, комисията да а, се одобряват от нейна страна и, други а, вещества, използван, които да се използват а, за почистване на трупното месо. Е, единствено пет искания сме е, получили до сега. Млечната киселина е, е петото предложено ни вещество. За останалите четири ЕФСА е имала категорично отрицателно становище. Но за млечната киселина се казва, няма проблеми с безопасността, няма проблеми с хигиената и ЕФС признава, че е добре да се намалят възможностите за микробиологично замърсяване. Няма ефект върху микробиологичната устойчивост, няма ефект върху околната среда, така че всъщност при млечната киселина съвсем очевидно е, че нямаме причина да не предложим използването на тази киселина. Както казах, за другите вещества – за които имахме искания за използването им или от страна на неправителствени организации, или от страна на отрасъла. За тези други искания не дадохме зелена светлина, защото имаше проблеми с безопасността. Мисля, че разискванията много добре показаха, че млечната киселина е, е продукт, който естествено присъства в мускулите, когато те се движат. Млечната киселина се използва като добавка и в храните. И Европейският съюз не я изключва, не я забранява. Сега, при конкретни условия, концентрация, температура и така нататък, всичко това е посочено в приложението. Естествено, използването на вечна киселина може да се изключи, но само при тези конкретни обстоятелства. Успоредно с гаранциите, които ни дава ЕСА и безопасността, която тя изисква, ние сме добавили някои допълнителни критерии да се е, използва млечната киселина само е, върху целия труп, а не върху отделни разфасовки. Е, сега друга цел на разискванията тук беше да изясним и следния въпрос. Според нас Млечна киселина трябва да може да се използва, когато е, преработвателното предприятие намери за необходимо и най-резултатно е, с оглед на пробовземането. Не винаги е резултатно. Всяка кланица, е, лицензирана в Европейския съюз, е, има план по ХАСЕП, който е одобрен от е, компетентния орган стои под негов контрол и е, дружеството, е, което извършва преработката, най-добре познава своето ръководство, е, за да знае е, и своите производствени процеси, за да знае кога млечна киселина е редно да се използва. Тук не се замества е, никоя от операциите, необходими за да се контролира безопасността на месото. Все още ще се вземат проби от е, трупното месо, все още е, ще има е, проверка преди настъпването на смъртта, след настъпването на смъртта. Ще има проверка на всички части на трупа, за да се гарантира безопасността на храната. Ако има очевидно замърсяване или заразяване на месото, е, то Разбира се, не може да се изключи. А, не е стерилно място а, кланицата. А, това не е все едно да оперирате в хирургическо отделение. Тогава си има методи, по които да действате. Какво ще правим а, с повърхностното заразяване от бактерии, а, които не виждате? А, е, искам да припомня на почитаемите депутати, че в Европейския съюз имаме около 4000 случаи на бактерия Е. коли е, в е, всяка година. Знаем колко големи вреди нанася тази бактерия. Всички си спомняме как се разрази миналата година в Германия криза с еколи. Е, не беше въпросът свързан с говеждо месо, а с други храни, но пак казвам, това са 4000 случаи годишно на а, е, хора пострадали а, е, от а, тази бактерия. И това са статистически данни официално събрани. В хода на разискванията се чу, че млечната киселина ще убие и така наречените добри бактерии. Вижте, е, няма добри и лоши бактерии. Има бактерии. Е, някои от тях е, не са ангели за хората в сравнение с другата. Използването на млечната киселина ще, използва, ще намали общото замърсяване на трупното месо, кланичното месо, независимо дали става дума за добри или лоши бактерии, както щете ги наречете. Както вече казах, Нищо не заместваме. Просто добавяме един а, слой на изисквания за безопасност с оглед на потребителя. Това а, е, е вещество, което може да се използва от хранително-вкусовото предприятие, не е задължително. Беше а, споменат въпроса за етикетиране. Етикетиране ще има от единия оператор, когато месото се изпраща на следващ оператор. Така че, а, господин председателю, надявам се да ви убедим, че от санитарна гледна точка нашите предложения са добре обосновани. Благодаря. Ich möchte dann Искам още веднъж да дам думата на колегата, дирекция е, Търговия, главна дирекция Търговия, господин Марти. Благодаря, господин председателю. Е, аз съм генерален директор за търговията, бивш генерален директор по въпросите на селското стопанство, така че е, и от тази гледна точка проблематиката ми е позната. Това, което е ясно, uh, е, че разискванията няма технически характер. чухме, че млечната киселина е полезна добавка. Чухме, е, че е, може обаче да прикрие е, недобрата санитарна практика, а ние трябва да запазим добрата си санитарна практика. Има, въпреки добрите ни санитарни изисквания, замърсявания от време на време, е коли има, а пък смятам, че тези рискове ще бъдат дори намалени, ако използваме млечна киселина. Не стои под съмнение, а, че ние не трампим защитата на потребителя а, с търговските интереси. Абсолютно не го правим. И също така не поставяме под въпрос а, фундаменталните си правила. Не ги подлагаме на договаряне заради интересите на Съединените щати. И САЩ не биха направили това със своите правила заради нашите интереси. Това, което имаме е категорично научно становище, А ако с такова ясно, категорично научно становище Европейския съюз не може да приеме регламент, който е явно обоснован, сигурно ще има скептицизъм а, у нашите американски партньори а, а, за възможността ни да започнем търговски преговори с тях. Погледнете какво става в различните е, заседания на е, работните групи в съвета. 18 е, държави членки бяха е, за. Е, това е близо от, 70% от гласовете в съвета, представляващи 350 милиона от гражданите на Европейския съюз. Ако не можем да вземем това решение, какво ще стане? политическото решение е добро тогава, когато всички карти са сложени на масата. Не става дума за Трампа. В... Съвсем ясно е, че а, е, е, с, с споразумението с щатите в момента сме в състояние на междинност. А, е, нали, ако не можем да приемем това решение сега, а, мисля, че а, ще се върнем към състоянието на търговски а, войни. И това ще стане още през юли следващата година. Това ще е първата последица. А, втората последица е, че има а, перспектива да започнем големи, всеобхватни търговски преговори с Съединените щати, но тази перспектива просто ще се изпари. и още нещо, което трябва да помним е това съображение когато разискваме този въпрос. Повтарям, не стои а, на дневен ред преосмислене на основните ни правила. Това не е нещо, което ще договаряме в преговорите с САЩ. Нашият регламент за ГМО няма да бъде на масата, други регламенти няма да бъдат на масата, за клони... клонирането няма да е на масата, бета-агонистите няма да са на масата. Значи не става дума за това. И млечната киселина няма нищо общо с хлора, който се използва при птичето месо. Нищо общо, съвсем честно. Не говорим за това да преосмисляме е, своята досегашна практика, да застрашаваме бъдещето на нашите говедовъди е, когато е, имаше разногласия в съвета, е, говорих с един от министрите, тя изобщо не спомена, че се притеснява за здравето на потребителите, каза, че я интересува единствено съдбата на говедоведите в нейната страна. Но би трябвало да сме наясно, че е, Съединените щати няма да вземат предвид чувствителността на нашите говедовиди, а те ще са чувствителни, когато има безконтролно навлизане на американско говеждо на нашия пазар. Те тогава искат от нас да въведем квоти. Всичко това мисля, че трябва да се вземе предвид, когато се приема политическото решение. Ние за това сме направили предложението. В никакъв случай не искаме да навлечем рискове за нашите потребители. нали, не говорим тук за проверка преди или след клането и настъпването на смъртта. Просто говорим за една полезна добавка, която с нищо не застрашава потребителите. Благодаря, господин председател. Искам да кажа и аз нещо. Благодаря първо за това, че отговорихте на въпросите. Някои въпроси не намериха отговор, въпроси на Линда Матеван и на Петър Лизе. Аз не знам дали представителят на генерална дирекция Санко може да отдели 5 минути за отговор на въпросите или трябва да ги повторя. Линда Макеван. Имах два въпроса. А, също така трябва да се отговори на въпроса на господин Лизе. Той попита на какъв етап става вземането на проба. трябва да отговорите, защото колегите тълкуват по различен начин предложението. Доколкото разбирам, има предложение на комисията, което междувременно е било променено. Вие казахте, че млечната киселина може да бъде добавена по време на производствената верига, не в края. Освен това, добър е въпрос, защо това не става задължително. Бихте ли отговорили, казва председателят, на тези въпроси на колегите? Благодаря, господин председател. Както вече казах, е, предлаганото приложение съгласно регламента няма да промени нищо. То е само нещо като допълнителен инструмент – Целта е разтворите от млечна киселина да се прилагат при контролирани и проследими условия. Казах вече, по време на кланичния процес а, властите са задължени да вземат проби. Те ще бъдат задължени и за напред. начинът на пробовземане няма да се промени. Все още е от компетентността на органа да използва млечна киселина там, където е уместно. И след и освен това да се избягват видими контаминации. Говоря за видими контаминации. Видимите контаминации трябва да се избягват в кланицата, но не с помощта на млечна киселина. Най-добре е да се използва млечна киселина за невидими контаминации. Understanding... Говорихте за пробовземане от кланични трупове. Доколкото аз разбирам, разпоредбите на Европейския съюз за чистотата на месото изискват да има пробовземане и в самия край на процеса. Това, което вие току-що казвате е, че а, според предложението на комисията не може да се взема проба от месо, обработено с млечна киселина. Така ли е? С други думи, ветеринарите трябва да идентифицират онези трупове, които не бива да бъдат третирани с млечна киселина предварително. Един вид да кажат този да, този не. А какво тогава ще стане с пробите на случайен принцип, след като предварително ще се определя а, кои трупове ще бъдат, а, от кои трупове ще се взема проба и от кои не?